Proszę Państwa, z kwadransem akademickim rozpoczynamy nasze... И така, добро утро, уважаеми дами и господа. Преминахме академичния толеранс 15 минути, така че нека да започнем с последното заседание за това полугодие. Както казах и вчера, днес имаме представител на съвета. Това е Фернан Еткен, той е министър на селското стопанство, винетопива и защитата на потребителите в Люксембург. Много се радваме, че сте сред нас днес и с интерес очакваме да чуем вашите приоритети като люксембургско председателство. Председателството ще е малко по-кратко през есента, но за това пък ще е със сигурност много интензивно. Вие имате много-много задачи. Екологичния, екологичното селско стопанство, руското ембарго и преговорите за ТТИП, това са все важни теми, по които очакваме информация от вас. Ще има разнообразни въпроси, с които ще се сблъскате, така че без да говоря повече, приветствам министъра на нашето заседание и ви давам думата. Моля. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми парламентаристи, дами и господа, най-напред искам да ви благодаря за това, че ме поканихте да ви представя приоритетите на Люксембургското председателство за второто полугодие. Това не е само формалност. Става дума преди всичко за мен да имам конструктивен диалог с вашата комисия, която играе изключително важна роля в определенето на позициите на Европейския парламент по отношение на общата съскостопанска политика. И този междуинституционален диалог е изключително важен. Той е в европейския интерес и в частност в интереса на европейските граждани и а, именно това ще поставим в центъра на вниманието на нашето председателство. Интереса на гражданите със сигурност е нещо, което споделите с мен, но то трябва да намери изражение в съскостопанския сектор в спазване на основния принцип на устойчиво развитие на селското стопанство в Европа, което предполага отчитане на селскостопанската политика, социално-економическите аспекти, санитарните и екологични аспекти. В този общ контекст председателството на Люксембург възнимава да разгледа различните сълскостопански досиета по време на това второ 6 месече. Позволете ми да се спра на основните приоритети на Люксембургското председателство, като започна с упростяването на ОСП, обявено от председател комисаря Фил Хоган в своята програма за 2015 и 2016 година. Люксембург споделя цяло това приоритет, е, като се има предвид административната тежест, е, която изпитват е, селските, стопан, селските стопани. За това ние ще продължим работата, която е започната от литовското председателство на базата на инициативи, представени от комисията. Графика ни задължава да имаме по-реалистични амбиции, приемайки заключение по време на съвета по селско стопанство и рибарство, комисията очерта основните аспекти. Държавите членки представиха своите предложения, които са много детайлни. Европейския парламент също даде своя принос, който е изключително ценен. Разбира се от само себе си, че трябва да оставим време на комисията да анализира всички е, тези предложения. Е, председателството е, ще поиска комисията да изготви и представи доклад пред съвета през есента, съдържащ график на този етап искам да подчертая, че става дума за приоритетното се за нас и ние ще направим всичко по силите ни, за да постигнем напредък по него заедно с вас. Като оставим на, на страна упростяването на ОСП, искам да се спра накратко на доста приложения, които се отнасят до подобряване на здравните норми, както и на Други аспект е свързано с а, а, производството на храни. Целта е да се упрости регулаторната среда в тази област. Знаете добре също като мен, че сигурността на храните е съществено условие за доверието на потребителите, както и за продължаване на устойчивото производство на храни. Позволете ми също да поздравя споразумението, сключено на 10 юни между парламента и съвета по предложението за здравето на животните, както и да ви благодаря за отличното сътрудничество, което преобладаваше по време на преговорите, които водихме по това досие. Ние ще стъпим върху отличната работа, свършена от нашите предшественици, като очакваме да постигнем напредък по доста от оставащите досията. Неодавна дискусиите по законодателните процедури относно защитата срещу вредни организми беше влезено в съвета и председателството се ангажира да започне бързо преговори с Европейския парламент, като вярваме, че едно плодотворно сътрудничество може да се съста, установи с вас, както най-вече с докладчика госпожа Макентай. И ние сме готови да разгледаме всички възможности, за да достигнем до споразумение на второ четене на това предложение преди края на годината. Люксембургското председателство, освен това, ще положи усилия да приключи сключването на споразумение на първо четене с Европейския парламент по законодателно предложение, отнасящо се до зоотехническите и геонологични условия, които се прилагат към търговията и вноса в Европейския съюз на на животни за възпроизводство и техния генетичен материал. Ние очакваме също одобряването на доклада на господин Данта. Председателството също ще се опита да постигне напредък по законодателното предложение за фураж, съдържащ медикаменти. Това е свързано и с други предложения, свързано с ветеринарните медикаменти. Ние възнамеряваме да постигнем напредък и по тези предложения. В този контекст сме убедени, че трябва да се обърне особено внимание на въпроса за борбата срещу резистентността, срещу антимикробните медикаменти, което е изключително важно за запазване на здравето на гражданите. Освен това, председателството през октомври ще организира конференция за борба срещу този тип резистенция. Селските стопани ветеринарните лекари също ще получат насоки какви мерки могат да предприемат на своя ниво. Друга тема, е, по която ще работим, е свързано с биологичното земеделие. Знаете, че на 16 юни съветът публикува общи насоки, свързани с проекта за регламент за биопроизводство и етикетиране на биологични продукти. Ние благодарим на литовското и на италианско председателство, които работиха много по този сложен въпрос по време на литовското председателство беше направено много за постигането на съгласие между държавите членки. Предвиждаше вашата комисия преди лятото да гласува доклад по това досие, подготвено от господин Хауслинг. Разбира се, от наша страна ние сме готови да започнем преговори с вашата институция веднага след това гласуване. Искам също да се спре на ситуацията на пазарите, особено на тези в сектора на млекопроизводството и производството на захар. Въпреки, че са доста различни тези сектори, те имат изключителна важност за селското стопанство и за европейската економика. Сектора на млякопроизводството беше изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с руското ембарко, свързан с забраната на внос на млечни продукти от Европейския съюз след август 2014 година. Съветът многократно е разглеждал този въпрос с акцент върху бъдещето на сектора след приключването на прилагането на квотния режим. В сектора на млякото за производството пазара на захар се забелязва някои тенденции на световните пазари и това изисква адаптиране на този сектор след приключването на квотния режим след октомври 2017 година. Следенето на развитието на съскостопанските пазари е едно от нашите приоритетни намерения. Ние бихме искали да можем бързо да реагираме при необходимост. Ние провеждаме, проведохме обмен на мнение по време на последния съвет. Съветът изслуша комисията по този въпрос и това какви мерки са предвидени, особено за сектора на плодовете, зеленчуците и млякото. В този текст съветът също обсъди и безпокойствата, които бяха изразени от различните делегации. Председателството ще продължи тясно да следи развитието на пазарите и няма да се поколебае този въпрос да бъде внесен отново в дневния ред на заседанията на министрите при необходимост. Друго досие, по което ще работи нашето председателство е свързано с предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения. Става дума за две програми, които съществуват известно време и които според нас са важни, за да се насърчат здрав, здравословен начин на живот сред младите хора. Комисията предложи да се объединят двете програми и е, това е добра инициатива, която ще доведе до повече ефикасност. Ние също отчетохме работата, свършена от Европейския парламент по това досие на 27 е, май беше гласуван на първо четене е, този документ и ние поздравяваме докладчиката Рабела за постигнания компромис. Що се отнася до съвета, разглеждането на досието започна по време на гръцкото председателство и продължи по време на италианското председателство. Независимо от това, в рамките на съвета има сериозни резерви по въпроса за правното основание. Решението на комисията, от друга страна, да започне оценка на съществуващите програми доведе до забавяне на процеса. Резултатите са известни сега. Нашето председателство е готово да се заеме отново с този въпрос след решението, което е взето и след като комисията представи тези две предложения. Ние ще разгледаме въпроса за правното основание, за да се постигне съгласие между трите институции. Въпреки, че имаме да работим и по други две програми, които може да се каже, че работят добре. Важно е в сегашния контекст когато има известно неудовлетворение от Европейския съюз, европейските граждани да продължат да се ползват от благата, които се прилагат в това отношение. Относно развитието на селските райони, новата програми за развитие на селското, селските райони е важна стъпка напред за въвеждане на тази политика, както на национално, така и на рационално равнище. Ние искаме да подчертаем нашият ангажимент в следването на целите през новия програмен период, а именно за да се гарантира конкурентоспособността на селското стопанство, устойчивото управление на природните ресурси, както и доброто териториално развитие и развитие на селските райони. Има все повече предизвикателства пред селското стопанство. Международната конкуренция изискват непрекъснато модернизиране. Не можем в този контекст да пренебрегнем потенциала на плана Юнкер. Усилите на, усилията на съвета, както и на Европейския парламент, позволиха бързо сключване на споразумение по регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Очакваме, че това споразумение ще бъде въведено в действие в най-скоро време. Става дума за важно споразумение, тъй като ще могат да се мобилизират 315 милиарда евро частни и публични инвестиции в Европейския съюз за следващите години. Ние искаме също да подчертаем, че селското стопанство и развитието на селските райони са неразривна част от прилагането на този регламент. Освен това, за да има достъп до фонда, е наложително съответните проекти да бъдат от високо качество и да допринасят за постигането на целите, предвидени в регламента, като иновации или развитие на инфраструктурата. Изключително важно е този план да бъде въведен в действие в най-скоро време, за да има въздействие върху развитието и създаването на работни места в Европа. Приносът на селското стопанство и на хранително-вкусовата промишленост за растежа и работните места е една от целите заложени в стратегия Европа 2020. Е, това обаче ни се струва недостатъчно. Ето защо считаме тази стратегия да отчита приноса на селското стопанство по същия начин, както отчита приноса на другите сектори на економиката. В началото на годината комисията започна преразглеждане на стратегията. Всъщност, средносрочният преглед беше отложен за по-късна дата. Ние ще продължим разглеждането в рамките на специалната комисия по селско стопанство, както и в съвета веднага след като бъде представено съобщението на комисията за преразглеждане. Що се отнася до плана за действие в областта на климата и енергетиката, ние считаме, че ОСП, особено след реформата от 2013 година, е направил вече много за борба срещу климатичните промени. Въпреки, че целите и амбициозните политики продължават да са необходими за справяне с предизвикателствата, има а, смягчаване на ефекта върху промените в климата. И това е една от спецификите на сектора на селското стопанство, който трябва да се отчита. След 2020 година селскостопанския сектор в селското стопанство ще изпита силен натиск да произвежда повече храни това увеличаване на производството трябва да се осъществи по най-устойчив начин, като допринася за борбата срещу климатичните промени. Разходите за селските стопани обаче не трябва да са по-високи, отколкото ползите, които получават. Европейския съвет през евро... октомври 2014 година поиска да се преразгледат от комисията най-добрите средства за насърчаване на производство на храни по най-устойчив начин, като се наблегне на приноса на този сектор за намаляване на парниковите газове и улавянето и съхранението на въглерод. Люксембургското председателство е готово да разгледа всички опции в рамките на съвета на техническо ниво, така както ги представи комисията. Ние ще обсъдим тази тематика по време на срещата ни, неформалната ни среща, която предвиждаме за септември. В същия дух и в контекста за економическо развитие, свързано с защитата също на природата, Нашето председателство се ангажира активно да участва в седмата министерска конференция, наречена Forest Europe, целяща да засили защитата и управлението по устойчив начин на Европейския горски фонд. Господин председател, уважаемо парламентаристи, сега няколко думи за международните аспекти. Международната търговия на сълскостопански продукти е изключително важна за европейската економика. Европейският съюз по-настоящем е най-големият износител и вносител в света на селскостопански продукти. Селскостопанската търговия на Европейския съюз е изключително полезна за економиката, както и за пазара на труда. Също времено търговията е една отлична възможност Европейския съюз да лансира стратегии за устойчиво селско стопанство и за най-добро управление на хранително-вкусовия сектор и да допринесе по този начин, по значителен начин за устойчивото економическо развитие, както и за продоволствената сигурност в световен мащаб. Руското ембарго върху вноса на европейски съсвосопански продукти от август 2014 беше удължено до август 2016 година. Както вече подчертах, в сектора на млякото и млечните продукти, ембаргото имаше много сериозни последици върху европейският хранително-вкусов сектор и економиката като цяло. Люксембургското председателство е твърдо решено да следва усилията, които са, се осъществяват на европейско ниво, за да се стабилизира пазара и да се помогне най-уязвимите сектори. Ние много тясно ще следим и изпреварващо ще действаме. Комисията вече обяви спешни мерки за сектора на плодовете и зеленчуците, както и удължаване на сегашните мерки за млякото. Председателството в тясно сътрудничество с Европейския парламент ще направи всичко, за да може тези мерки да влязат в сила в най-скоро време. Освен това, по време на нашето председателство, съветът ще продължи тясно да следи различните аспекти на селското стопанство при воденето на преговори за сключване на международни търговски споразумения. Председателството би искало да се постигне значителен напредък в преговорите, които са в ход за сключване на трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, така наречения ТИТИП, с САЩ, особено по изключително важната глава за селското стопанство, която ще допринесе за заетост и растеж в Европа и ще има положителен ефект върху международните търговски норми. Както Европейският парламент, така и председателството обръща особено внимание на прозрачността в воденето на преговори и изчита хранител, храните които се внасят в Европейския съюз, трябва да отговарят на високите европейски стандарти, свързани с защитата на здравето и на, на хората, както и опазването на околната среда. Европейският съюз е важен фактор в рамките на СТО и държи на многостранната търговска система. Председателството ще продължи да дава пълна подкрепа за приключване на преговорите в рамките на преговорите от Доха, което ще има много положителен ефект върху Европейския съюз, като се има предвид, че тези продукти, които се изнасят с висока добавена стойност, ще допринесат за подобряване състоянието в сълскостопанския сектор и ще създадат работни места. Европейския съюз иска да допринесе за развитието на сектора в световен мащаб, да помогне и на бързо развиващите се економики. Ние активно ще подкрепим участието на Европейския съюз в международни форуми, като формата G20, за да насърчи следването на устойчиви стратегии за селското стопанство и най-възможно добро възможно управление на хранително-вкусовия сектор. Господин председател, уважаеми парламентаристи, аз се опитах накратко да ви представя, макар и в изчерпателен вид, приоритетите на нашето председателство. Разбира се, оставам на ваше разположение, за да отговоря на въпросите ви и ви благодаря за вниманието. Bardzo dziękujemy panu ministrowi za dokonanie prezentacji. Благодаря, господин министър. Благодаря за това, че представихте приоритетите на Люксембургското председателство. Виждаме, че имате много работа пред себе си. Имаме седем координатори те ще се изкажат, а след това има 14 колеги, които искат допълнително думата. Моля, бъдете кратки в изказванията си, за да може да приключим на време. Алберт Тес има думата. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Minister dass Sie hier im Agrarausschuss äh, das Programm. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за представенето на програмата на Люксембургското председателство. Ако се тръгна да се спирам на всички е, въпроси, които ме интересуват, трябва да отнема толкова време, колкото бе и вашата реч. За това ще бъда кратък. Благодаря първо, че ни представихте целият списък от е, мерки. Надявам се на добро сътрудничество с е, вас от страна парламента. Вие сте от държавите основатели на Европейската общност и несъмнено сте добре подготвени. Споменах храните, въпросите в млекарството, в овощарството и зеленчукопроизводството, захаропроизводството. Налага се е, комисията да предприеме бързи мерки. Споменахте Русия. На комисията и трябваше цяла вечност да се задвижи, за да помогне на колегите на е, Прибалтийските републики, на Финландия, които се оказаха свързани ръце в много кратък срок. Трябва да поработи квотите, защото лекарството в Европа, от който се, реализи, от който се реализират 9 милиарда приходи, също и в захарта, <clears throat> да се вземат мерки Искам да ви помоля да запазим контакт, за да, за да можем да действаме бързо по относа, отношение на захар. По захарта трябва да се изтеглят от пазара известни количества. Обработваемите площи са ограничени. Е, очевидно ще очакваме промени на пазара. За сега обаче нищо не е направено. Радвам се, че чух от вас за мерките в селските райони. Тук нашата комисия е, която е автор на специална програма, е, която не бе и мерки непредвидени в програмата Юнкер, е, подпомогна включването и. И накрая аграрната реформа много мерки бяха съобщени едва в края на годината, така че можем да очакваме сериозни санкции за първата година, но тази първа година трябва да бъде третирана както всички останали години, защото нито администрацията, нито фермерите имаха възможност да реагират своевременно. Това ще породи про- про- проблеми, така че трябва да очакваме ам, съответни подходящи мерки. От името на нашата политическа група ви желая успех. От името на групата на социалистите и демократите искам да ви поздравя, господин министър. Едген, представихте ни наистина подробен план беше вече казано, че законодателните предложения които планирате, трябва, разбира се, да включат и Европейския парламент. Споменахте още програмите за мляко и плодове за училищата. Трябва да променим правното основание, за да се включи и парламента. Очакваме Люксембургското председателство да положи всички усилия, за да се чува и във бъдеще думата на Европейския парламент по тези важни въпроси. Ще се спра накратко на някои въпроси. Представихте ни сериозен анализ. Ще започна с кризата. Живеем в трудни времена, цените на млякото се сриват. Ние имаме иници... доклад по собствена инициатива от господин Никълсън. Трябва да използваме европейските инструменти. Надявам се да се справим с кризата. Може би наистина с изтичане срока на квотите трябва да помислим за нещо друго. Труден въпрос Същото се отнася и за захарта. В съвета имаше неодавна обсъждане по този въпрос и се надявам, че през 2017 година, когато изтекат квотите, нещата ще се променят. В противен случай много предприятия трябва да затворят врати. Е, имаме, разбира се, възможност за оказване на помощ съгласно член 7, но е, това проблема е повсеместен. Още от 2010 година имаме програмата за подпомагане на предприятията. Освен това, мисля, че предложения от господина еврокомисаря план е много разумен това е интересно, освен че е полезно. Искам обаче да ви помоля, господин министър, да се погрижите комисията да бъде по-продуктивна в законодателната област. В момента ние работим по две важни досиета става дума за програмата за училищата и всички проблеми предвид и руското ембарго и така нататък, комисията трябва наистина да се раздвижи, така че да имаме възможност за добро, плодотворно сътрудничество. Благодаря, казва председателя господин Никълсън. Благодаря, господин председателю. Добре дошли Добре дошло на пред вашето председателство. Време, времената са трудни в а, аграрния сектор на Европа. Аз се занимавам от тези въпроси от 26 години и не се нямам спомен а, толкова много сфери в областта на селското стопанство да срещат такива трудности. Такива са фактите. Е, с, с нощи говорихме за ГМО и все сочим комисията с пръст, но всъщност е, вие сте министрите, вие сте отговаряте за представите, отговорните представители на селското стопанство в Европа. И е, нищо лично, ви, е, вие сте като че ли най-неефективния форум а, от хората, който съм виждал. ние трябва да, а, да вземате сериозни, трудни, понякога твърди решения със съответни отражения върху производството. А вие не го правите. предвид казаното искам да се спра по-специално по, по господин Де Кастро спомена този факт. Положението в областта на млекопроизводството. Ние наясно ли сте, че вчера има спад на 10,5% на акциите в тази област. Наясно ли сте, На наясно ли сте какво означава този срив? Ако това се случи, където и да било друг, да хората ще скочат и ще вземат решение. Ако комисията не ни каза миналата седмица, че няма да бъдем в състояние да действаме, защото това няма да доведе до добър резултат. Още веднъж Европа прави твърде, твърде малко. Така че и сега отново се бездейства. Някои министри задават, искат подкрепа в собствените си национални вестници но що се отнася до съвета, те не искат от вас действия. Необходи... Единствено централно действие на централно ниво могат да решат въпроса, защото фермерите не могат, не могат да продължават по този път. Нещата отиват твърде далече. При... Призовавам ви, опоставете въпроса пред съвета на министрите и пред комисията, защото в парламента. Ние миналата седмица обсъдихме този въпрос решавайки и мислейки за съдбата на всички ам, фермери в а, е, Европа. Следващият оратор. Благодаря, както каза господин Никълсън, имаме сериозни економически проблеми. Аз искам да кажа от името на АЛДЕ какво ние смятаме за необходимо. Говорим за по-добро регулиране. Е, Уредбата е сложна, разнопосочна, не допуска добра конкуренция. Е, ще е, имам, имам предвид, например, е, директивата Хабитат. Ние трябва да вземем наистина възможност да създадем повече място за, и пространство за предприемачество. И освен това, здравето на растенията и животните. В момента срещаме сериозни затруднения в растения въздуто от друга страна страна говорим за 30 милиарда евро в сферата на производството и се надявам, че Люксембургското председателство ще предприеме сериозни мерки за да е, ограничи, например, вноса и да се погрижи за карантина на евентуално животни и растения. Е, е, от името на, господин, на госпожа Полсен поставя винаги въпроса за следващото председателство, холандското, този въпрос ще бъде приоритет. Какво ще направите вие? И още кръговата економика, както я наричам, тя е много важна за аграрния сектор. Там можем да изречем съвсем големи ползи. Например, повторно използване на различни видове изкуствени торове, селитра, фосфатни торове и така нататък. Но директивата по тази въпрос налага на фермерите да се откажат от тези торове и да купуват нови. Защо да не може да се използват тора от животните вместо е, изкуствени торове. И е, освен това нови технологии, нови техни за развързане на животните дават възможност е, за по-интензивно земеделие. Понякога мислим за ново законодателство без да използваме възможностите на настоящето. Мисля, че трябва да се възползваме от възможности да произвеждаме повече с по-малко и да нахраним света. Благодаря. Господин Хаусник. Господин министр, благодаря за презентацията. Вече сме имали възможност да се срещаме и разговаряме. За мен това е важно, специално в светлината на регламента за екологията. Да, да, важно е да отбележим напредък по този въпрос и се надявам, че това ще стане в рамките на вашето председателство. Оптимист съм. Но вашите приоритети, както ги чухме, не ме карат да мисля, че в момента при да, да, да, темата за бюрокрацията е най-важната. В трудни времена сме и кризата в млечния сектор <clears throat> не е краткосрочна, не е моментно явление и съм изненадана, че еврокомисаря миналата седмица не, го, не спомена изобщо думата криза, говори само за цените. Трябва да признаем, че е криза, криза застрашаваща живота на много ферми, и тук наистина трябва да помислим сериозно с какви инструменти разполагаме за решение. Имаме редица проблеми, няма защо да ги премълчаваме. Не става дума само за ембаргото и не можем с краткосрочни мерки да разрешим въпроса. Тя предполага готовно да се обърнем към теми, които през последните години на либерализацията и в а, а, сферата на захарта и на млякото а, пострадаха сериозно. Ние прак, на практика нямаме вече инструменти за намеса на пазара в резултат на либерализацията. Вчера проведохме много сериозен дебат по въпроса за предложението на комисията за нова уредба за вноса на ГМО и фуражите с ГМО бе много важно и интересно, но вие като съвет, пък и ние като парламент носим отговорност за това да направим по-добри предложения. Не сме доволни от комисията, но не е достатъчно просто да кажем не на това, което предлага комисията. Ние трябва да помогнем на европейците и фермерите да потърсят други решения. При приканвам ви да действате в духа на евро, мнозинството европейци и да предложите нови неща на комисията. Мисля, че и това остава тема за аграрния сектор, която поражда съмнения. Говоря за ТИТИП. Не мисля, че там се крият големи шансове за европейското земеделие. По-скоро обратното. Ако на да продължим с либерализацията спрямо САЩ. Е, имаме експертни становища, които сочат, че европейското земеделие няма да спечели това и това, е, от това и не говорим само за млякото. Е, да не говорим, че очакваме с радост и тип. Надявам се, надя, искрено се надявам, че уверенията на съвета по много въпроси могат да, да се приемат сериозно, че няма да бъде в ущърп на европейците, но се съмнявам. На добър част във вашата работа и мога да ви уверя в нашата подкрепа. Искрено се надявам, че през следващите месеци ще успеем да постигнем резултати. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря, господин министър. Вие Идвате от Люксембург, но това не е ваша вина, че страната е малка. Но вие ще отговаряте за селското стопанство за целия Европейски съюз. Аз бих ви поканял в, облаго... в Обединеното кралство. Хубаво е да дойдете през август и да видите а, едно огромномащабно селско стопанство. Например, ще видите а, екологично земеделие, а, правено от смесени предприятия. В момента нещата изглеждат обаче така, че или е, фермерите трябва да засилят производството си и да произвеждат в смесени предприятия, или да се откажат изобщо от екологичното земеделие. Ние бихме искали да ви покажем и недостатъците на общата селско-стопанска политика. Ще ви запозная с а, а, фермери, които са се отказали да произвеждат и фермери, които непрекъснато трябва да използват определени растително-защитни вещества, за да може изобщо да поддържат дейността си. На следващо място в Уисингтън има захарно преработваща и произвеждаща фабрика. Има огромни проблеми с законодателството в захарната индустрия. Може да дойдете после в моята ферма. Имаме проблеми с ТИТЕП. Има, например, проблеми с кокошките в клетки. Ние нямаме право да държим кокошки в клетки, но нашите партньори имат. Освен това, ние имаме проблем и с яйцата, с белите яйца. Е, разпоредбите в тази област просто ще разрушат селското стопанство. Чувам някои страхотни идеи тук от колегите, но е важно тези идеи да се подемат и от ваша страна. И така, на моя рожден ден, 30 август, аз с удоволствие бих ви посрещнал в Обединеното кралство, за да ви покажа всички тези неща.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 Господин председател, благодаря за това, че споделите с нас истинските цели, но сега маските падат пред нас. Не стои господин на министъра на земеделието, а самия господин Юнкер с неговата либерална политика. Мисля, че ние ако искаме да видим истинското лице на европейското земеделие, това е една едно земеделие от американски тип, с, където лобират големия капи, групния капитал. Това е модел съвършенно различен от традиционното европейско земеделие, по който днес, за съжаление, се стига в резултат на свободното, свободния обмен. Вие говорите за тук признавам, вие проявявате кораж да признаете това през всички нас, що говорим за растеж, за заетост в Европа. Несъмнено Люксембург успя да постигне богатство, но нека да погледнем какво става у нас. Е, възраженията, бунтовете на земеделските стопани, социалния дъмпинг, данъците, затрудненията, усилията на нашите земеделци. Това е Европа в, на земеделието днес. И следващото, е, кога, когато говорите за отваряне на пазар, за разширяване, за отваряне на пазар към САЩ, е, това ще бъде наистина сериозен удар за 25 000 земеделци в Европа, защото днешната дискусия представлява едно предателство на европейското земеделие. Ой, ой, ой. Po, jedne, po jednej minucie teraz pan, pan, pani poseł Moi. A сега? Gospodarza moi za jedna minuta. Интенция Уважаеми колеги, господин министър, искам да ви напомня някои важни неща, които трябва да се признаят като приоритет в Европа. Най-напред трябва да защитим интересите на гражданите. И тук имам предвид проблема с ГМО-тата. Държавите членки трябва да могат да вземат решение дали да забранят или позволят ГМО-тата. Като докладчик по чистите храни и имам въпрос към председателството, т.е. бих помолила председателството да се ангажира в дебата с клонираните животни и храната от клонирани животни. Предстоящия дебат по тази тема е, ще бъде през септември. Надявам се председателството да бъде проактивно, да потърси диалога с парламента и да поеме отговорността, така че текстът на закона да е в унисон с общия мандат на председателството. Географските указания, не само те трябва да бъдат защитени, но и търговските марки трябва да бъдат защитени. Хората трябва да знаят, да са информирани за качеството на храната, която ядат. И това го казвам на фона на преговорите за ТИТИП. Благодаря и ви желая успех! Господин Мюлер. Госпожа Мюле, господин министър, благодаря ви и ви поздравявам с председателството. Аз имам честа лично да ви познавам. Запознахме се през юли на една среща по селското стопанство. Важно е да мислим за младите фермери, особено когато мислим за демографските про- проблеми в Европа. Оказва се, че само 0,8% от фермите са а, над, а, са под 25 години. Повечето фермери са над 55 години. Трябва да мислим за младите хора, за хората, за младите фермери, които ще се занимават с селско стопанство. Трябва да ги подкрепяме. На следващо мя, място има 28 милиона средства за свързаното свързаното производство. Друга една програма е програмата за иновация, програмата Хоризонт 2020. Много съм загрижена и за Натура 2000 и директивата за чистотата на въздуха. Тук селските стопани се сблъскват с огромни проблеми. Госпожа Селево Сантос. Господин Селево Сантос. Благодаря, господин председател. Господин министър, Добре дошли. Желая ви всичко добро при ръководството на селско-стопанската политика в Европа. Аз съм много загрижен за млечния сектор. Тук виждаме огромни проблеми. Искам да отправя апел към вас. Господин министр, трябва да се опитате да се застъпите в съвета за един общ европейски подход – Имаме огромен проблем в млечния сектор. Фермерите страдат от, от натиска на цените. Това е нещо, което не може да продължава по същия начин. Освен това, промените в климата, това е също тема, с която трябва да се занимаваме. Вероятно, това ще е основната тема в бъдещата политика за селско стопанство. Освен това, има нужда от подобрение в други области, но много ме интересува областта на ГМО-тата. Как смятате да процедирате? Трябва да се вземат предвид етичните аспекти и изследванията – господин Тойц. Uh, Госпожа Тойц. Благодаря. Uh, млечните фермери в Ирландия ще са много отчаяни и разочаровани да чуят да, да, ще да бъдат разочаровани от вашето изказване днес, което не предвижда конкретни мерки, да, да, които трябва да облегчат тяхното положение. Цените в сектора спаднаха с 19% през 2015 година, а в Ирландия намалението беше с 23%. Това е катастрофа за фермерите в Северна Ирландия. Контролирането и наблюдаването на пазара не е достатъчно. Трябва да се намесим в пазара. Механизмите в момента са устарели. те не отразяват нивото на цените. Трябва да изпратим сигнал на пазара, че ще защитим е, селското стопанство. Много е разочароващо това, което казахте. И аз се обръщам към вас и към комисаря да предприемат мерки преди да е станало прекалено късно. Благодаря, господин председател. Господин министър, вие говорите от името на съвета и за това аз искам пред вас да спомена руското ембарго. Вие говорихте за определени мерки, но аз апелирам и към комисията да предприеме наистина а, мерки и по-специално в областта, в сектора на плодовете и зеленчуците. Този сектор страда истински от това ембарго. А, на пресиони изтичат мерките и трябва да знаем, дали ще има подновяване. Милиони евро бяха загубени поради ембарго, но ембаргото продължава, а сектора на плодовете и зеленчуците страда, както и сектора на млякото. защитата на растенията и здравето на растенията. Вие споменахте тази тема, но искам да ви попитам за контролирането на вноса. Имаме болести по е, цитрусовите плодове, по маслините. Е, трябва да има засилен контрол по границите. Медикаментозните фуражи през октомври ще имаме обсъждане по тази тема. Работим по темата с комисията ЕНВИ. Е, и тук има нужда от подобрение на законодателството. Трябва да вземем предвид антимикробната резистентност. Е, естествено, но трябва да се каже, че медикаментозните форажи са друг начин за третиране на голям брой животни. Господин министр, вие ще ръководите съвета по селско стопанство и трябва да знаете, че планът Юнкер може и трябва да бъде използван за сектора. Благодаря, господин министър, за вашето експозе. Вие казахте, че сте на разположение за да работим съвместно по важни досията и ние ще отчетем този факт. Искам да се върна към това, което се предвижда за следващите месеци. Вие поемате председателството през едно ужасно 6 месече в Западна Европа за пръв път ще бъде значително намалена помощта за селското стопанство и това е за пръв път. но има спад, рязък в цените. И въпреки, че ние правим жест към някои от а, а, страните относно помощите, те ще бъдат а, обезмислени от а, крака на цените. Относно това, което се предприема за управлението на пазарите – Има изключително голямо разочарование от кампанията и оставам за пръв път с впечатлението, че всички продукти са засегнати. В някои от регионите в Европа имаше много високи температури, които са необичайни за този сезон. И някои от селските стопани са изпаднали в психологическа ефтаназия. Необходимо е да бъдат предприяти допълнителни жестове. Селското стопанство продължава да буди най-много безпокойства, както добре го знаете. para o Sr. Ribeiro, saúde. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, bem-vindo ao Parlamento Europeu, onde esperamos que esta seja a primeira de, uma, de, uma, franca, de uma franca cooperação. Благодаря ви. Надявам се, че тази среща е началото на добро сътрудничество между нас. Вие ни казахте, че са необходими съпътстващи мерки за сектора на млекопроизводството но тези мерки трябва да бъдат договорени с Европейския парламент. Координатора ДЕС от моята политическа група подчерта, че са необходими по-бързи действия, за да се отчитат последиците от примахването на млечните квоти. Какви са спешните мерки на пазара, които трябва да се приложат? Необходимо е да има такъв пакет от мерки за подкрепа на сектора, тъй като приключването на квотния режим вече е факт. Знаете ли какви са конкретните нужни, нужди, особено в периферните райони, в Азорските острове, да речем, в островите, които се намират далеч в Атлантическия океан, тъй като всичко това ще засегне развитието на региона. региона. И аз бих ви искал да ви поканя на Азорските острове, за да се запознаете с един регион, който е в средата на Атлантическия океан и да видите на място какви са економическите условия. Те са доста сурови и са много по-различни от тези, които имате в вашата страна. Следващият оратор, господин Беда. Благодаря ви. Господин министр, важно е, че поставихте въпроса за пазарите, тъй като не е чак толкова сложно да се произвежда или преработва, а по-сложно е да се намерят пазари за продуктите, които се произвеждат. И сключването на трансатлантическото споразумение може да бъде една добра възможност за селското стопанство в Европа. Необходимо е да се предвидят механизми за подкрепа на онези фермери, които са от страни, които не са имали преки търговски отношения с Русия, но са засегнати от ембаргото. Тези пазари бяха наводнени от продукти, от държави, които имат търговски споразумения с Русия, които вече не въжат. Например, в Румъния цената на млякото в момента е 10 евроцента. Представете си какво означава за един фермер да продава продуктите си за 10 евроцента. Да, това е цената. Тези фермери са изправени пред опасност от банкрут – може да се стигне и до самоубийства. Затова бих искал да ви помоля да окажете подкрепа на тези фермери. Следващият оратор. Благодаря, господин министър. Аз имам а, два въпроса. Първото, свързано с а, руското ембарго. Изглежда комисарят пренебрегва проблемите, пред които са изправени почти а, всички, които са в този сектор. Трябва да се а, постави а, този въпрос. Надявам се вие да работите усърдно, за да може комисаря а, Хоган да вземе необходимото решение и необходимо е да се окаже подкрепа на засегнатите от ембаргото. Искам също да подчертая една друга проблематика, пред която са изправени доста от фермерите, а, а именно разликата в производствените разходи и как това се отразява на цените в различните части на Европа. Също за кръговата економика. Тук селските стопани могат да играят съществена роля, както каза и колегата, по въпроса за торовете. Ние не трябва да допускаме разхищения на храни. Селските стопани и сега са в сложна ситуация, е, но въпреки това ти те могат да подкрепят най-нуждаещите се от храни. Следващият оратор, господин председател, уважаеми министр, господин министър, аз съм тук вляво, вляво от вас. Вашата презентация показва, че вие сте добре запозната с ситуацията в селското стопанство. Това е много удовлетворително, но според мен са необходими действия. Хората, които живеят в селските райони, трябва да имат по-добро бъдеще за себе си, за техните деца. Аз съм от Литва и искам да кажа, че балтийските държави, както и Финландия и други страни от този регион са сериозно засегнати от руското ембарго. Има 10%, но повсеместно намаляване на търговията във всички сектори. В Балтийските държави може да достигне до 30%. Освен това имаме и друг проблем – африканската чума по свинете. Мерките, които се прилагат до сега, не са довели до необходимия резултат – Господин министър, вие не бихте искали сигурно Люксембург да бъде изправен пред това заболяване и ние трябва да подкрепим онези, които са сериозно засегнати. Какви мерки биха могли да се приложат? Госпожа Петира, благодаря ви много. Искам да приветствам с добре е дошъл министъра. Считам приоритетите за добри. Според мен това е най-чувствителният сектор. И искам да се спра на най-уязвимата му част, а именно млекопроизводството. Какви са мерките, които ще предприемете в този сектор? Причината, поради която поставям въпроса е, че през първите 4 месеца на настоящата година има спад в производството с 5%. Доста малки ферми изчезнаха. Освен тога се предвижда също прекратяване на договорите за изкупуване на мляко от голям брой дребни ферми. Искам да ви запитам дали ще поискате от министрите на селското стопанство в съвета да въведат една кризисна програма за сектора на млягото. Господин Дорфман. Благодаря, господин министър. Вие изложи, направихте много интересно изложение за имбаргото, за руското имбарго, Разбира се, похвално е, ако се опитвате да въведете и да продължавате мерки за подпомагане на европейските фермери, но тези мерки струва ми се няма да стигнат до много производители, защото много бивши износители за Русия не могат да продават по цените, които се предлагат по, по програмата за подпомагане. Още, още повече, че в Русия се предлагаха висококачествени продукти, плодове, зеленчуци, които не могат да бъдат, как да кажа, върнати срещу предлагането от Европа цени. Но не чух нищо от вас по един въпрос, въпрос извън политиката. За санкциите въобще е, виждаме, че Русия ни налага ембарго Междувременно в страната на хранителните продукти се внасят от други страни. Магазините в Русия не са празни. ние, мисля, страдаме от това ембарго повече, отколкото самата Русия. Мисля, че е време политиците да помислят дали това ембарго изобщо носи полза и дали не трябва да се помисли за начин на преодоляването му. Благодаря, господин председателю. Преди всичко позволете да кажа на колегите от другите политически групи, че, че въпросът трябва да бъде отнесен и в комисията Енви. Аз вчера присъствах на такова заседание с еврокомисаря, където стана дума за повторно използване и оползотворяване на продукти за кръговата економика. Всички говорят за защита на животните, за защита на растението, но ми нека да не забравяме е, и самото земеделие. Е, аз бих искала е, да кажа е, и това от името на колегите. Да, за Русия се говори много. Тук не става дума и за свинепроизводството. Не е ли време да помислим за план за действие? Говорим по различни въпроси. Нека си припомним това, което се каза. Всички вие, членовете на съвета на министрите, трябва да помислите за план план за действие защото нека да видим какво става на международно ниво Русия и Китай заемат нашите места. Това е края на семейните ферми господин Яр. Благодаря, господин председател, Благодарим, господин министр, че можем да говорим с вас по тези въпроси. Три кратки допълнителни въпроса. За млекопроизводството и кризата също бих искал да чуя какви решения предлагате. Второ, някои колеги вече го казаха, по, по, по, помогнете за по-малко бюрокрация в е, е, специално ОСП. Е, има и положителни примери, като цитираната от вас програма. Програмата е добра, но все още програмата е доста трудна за при, приложение. Нека да стигнем до фермерите най-обичам да казвам, да не искаме повече бумаги в училищата, искаме повече мляко за децата. И още един въпрос. Неодавна забранихме неоникотиноидите, отложихме използването, очакваме експертно мнение. Имате ли информация кога да очакваме научно становище по въпроса, което да обсъдим? И накрая за ТИТИП. Аз бих казал, е, е, не тръгнеш ли по пътя, никога няма да стигнеш. Аз, е, разбира се, не съм против, трябва да внимаваме просто какво правим. Господин Андрю. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин министър за презентацията няма да повтарям вече казани от колегите неща е, за ТИТИП и така нататък, но е, наистина економическото положение в аграрния сектор е трудно. Искам е, да е, да припомня, че е необходимо да се внесат промени в регламента за екологичното земеделие. Трябва наистина да се действа бързо, за да се постигне тази цел. Залогът е огромен. Е, това е въпрос на сериозни дебати и е, вноса, вноса на, регламента за внос и уредбата за, за внос на расти, растения, които могат да бъдат носители за навредни организми. Е, тук очевидно комисията и съвета са убедени, че бактерията, за която е, беше обект на, на притеснения, е, търпи и промен, така че би трябвало вие в е, рамките на ваши, вашия мандат да вземете мерки, защото тук наистина става дума за много сериозни въпроси. Благодаря, господин председателю, господин Бранен. Искам да взема повод от казаното за млякото. Аз попадам в лявото крило на залата, а ще говоря за свободни възможности на пазара, което е доста странно. Аз мисля, че вие сте капиталисти, вие сте неолиберали, вие вярвате в свободния пазар, а стоите тук и ми приказвате за непрекъсната интервенция, за непрекъсната намеса. Вие не говорите а, за подпомагане на други промишлености, видове промишленост, но за селското стопанство. А, да, да, така че вие искате да се подпомагате вашите избиратели, защото фермерите ви избират. Стане ли обаче дума за свободен пазар, за който твърдите, че вярвате? Аз мислех, че Хаек е вашия първи учител, но вие като че ли го забравяте, защото непрекъснато говорите за интервенционизъм, за млякото. Ще кажа, че всички трябва да разберем, че 50, над 50% от потребителите в Европейския съюз могат да си позволят да платят повече за млякото. Всъщност нещата са в ръцете на потребителя. Ние искаме честна търговия. Отивате в супер, супермаркетите на е, Европейския съюз и купувате стоки от а, е, третия свят, е, като се твърди, че те са продукт на Fair Trade. А, е, така че трябва да помислите за този вид а, търговия с, от местните производители. Така че клиента, който купува това мляко, да е сигурен, че фермера е получил адекватно за възнаграждение. Това е отговор не говорим за пазарен, е, пазарно вмешателство, в което вие още не вярвате. Е, председателя, хубаво, че не, не се обадихте по-рано, иначе щеше да има много по-дълги изказвания. Благодаря все пак. Оцеляхте след дискусията е, Както виждате, има сериозни проблеми, но колкото повече проблеми, толкова повече отговори. Нека да ги чуем сега. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички членове на Европейския парламент за въпросите, коментарите, за изразената загриженост, страхове, за множеството важни въпроси, на които сега ще се опитам да отговоря. Нека да започнем с най-споменавания въпрос, и бедна и което не е случайно, въпрос за развитие развитието на пазара, особено що се отнася до млечния сектор. Миналата година през юни е, имахше доклад на комисията и бяха, взети, е, бяха прияти заключения, от които са, е, и до сега се работи. Във връзка с доклада Николсън, ние в съвета продължаваме да следим развитието и отражението на руското ембарго ембарго върху европейските продукти е, с цел да предприемем полезни мерки и да преценим дали е необходимо да се вземат допълнителни мерки към досегашните усилия. Следим много внимателно развитието на пазара и ще продължим след премахването на квотите. Тук комисията трябва да заложи особено на мониторинговия център, обсерваторията за развитието на цените на пазара и да се мисли сериозно за модернизация на този сектор след премахване на квотите. Руското ембарго вече е в сила над 10 месеца, продължава и това има отрицателен ефект върху економиката и много сериозни негативни последици за европейското селско стопанство, особено в, в сферата на овощарството и зеленчукопроизводството е, млекопроизводството и е, производство на свинско е, месо. Ние ще, ще опитаме да подпомогнем най-засегнатите сектори. Това е задача на нашето председателство. Държа да бъда пределно ясен. А ако председателството е решило да включи този въпрос в дневния ред още на първото заседание на съвета на Вимистите, това не е просто нещо, за да говорим за състоянието на пазара, но да, за да позволим на съвета да излезе с ясно послание към комисията, че продължаването е, и въвеждането на мерки за в подкрепа са абсолютно необходими, е, за основните дейности в сектора. Так, така че ние трябва в най-кратък срок да приемем съответни а, е, решения. Вярвам, че са, са, парламента ще ни подкрепи. По въпроса за опростението на ОСП. А, е, това е приоритерна задача за целия селско-стопански сектор. А, тук трябва да отправим политика политическо послание към а, комисията. Затова и ние взех, приехме заключение в нашия съвет за опростяване на ОСП и специално по отношение на очертаване на приоритетите в тази област. Тук трябва да помислим за въвеждане на, съ... на съ... за излизане на съответни делегирани актове и актове за изпълнение на комисията, така че по този въпрос продължавам да говорим. Ако съветът и парламента действат единно като съзаконодатели, съгласно пакта от 2013 година. Ние сме сериозно заинтересовани, така че трябва да помислим много сериозно, да помислим и за решенията, прияти по линия на ОСП от 2013 година и за бъдещето. Е, за млякото и е, плодовете в училищата, без споменат нееднократно. Ние е, имаме пред имаме такова предложение в съвета. Работата бе прекъсната по това досие по време на латвийското председателство поради затруднения с правното основание. Трябва да, разбира се, да, бъдем, да бъдат зачетени договорите, но в момента ние сме наясно за какво става дума и при Люксембургското председателство е готово да поднови работата по това досие, както в е, експерт, на експертно ниво, така и на политическо ниво за да се намери решение на въпроса за правната, правното основание и другите причини за преустановяването на работата. Така че бъдете уверени, че ние бихме искали да гарантираме ефективно приложение на сега действащата програма за училищата. Така че тук говорим специално за член 43 алинея 3. Известни са затрудненията, но мисля, че тук а, а, имаме относително малки различия в позициите на парламента и съвета, така че бихме могли да продължим да работим така, че а, да постигнем решение, което да позволи при изпълнението на програмата госпожа Гуелера и господин Уикем попитаха какво ще направим срещу микробиотичната резистентност по този въпрос. Това е повод за сериозна тревога в сферата на общественото здраве. най-ясно сме с проблема и смятаме да действаме по въпроса. Организираме конференция по този въпрос, за да се обсъдят различни мерки в земеделието и в ветеринарната медицина в тази област. Така че приемането на нови законодателни решения по ветеринарния въпрос и за хранителните, за медицинските храни е, трябва да доведе до създаване на законодателна марка, е, рамка, е, така че да решим въпроса с микробиотичната резистентност няколко души поставиха въпрос какво можем да направим за ГМО. Председателството организира един първи дебат за изменение на регламента. Миналия понеделник се проведе заседание на министрите. Е, ясно пролича, че темата е много деликатна и буди много различни позиции в държавите членки. Повечето от държавите членки се позоваха на липса на научни изследвания, е, които да подплатят това решение. Не се разполага, няма достатъчно данни за економическите последствия, както и за правната сигурност по този въпрос. Ние ще продължим дискусията в момента, в който е на лице са на лице достатъчно данни и анализи по този въпрос. Господин Хойслинг и други негови колеги се изказаха по въпроса за преговорите от по ТИТИП, приноса на земеделието в световната търговия е добре известна, да, така че това е тема за обсъждане, особено в рамките на ТИТИП. Три послания обаче трябва да бъдат ясно заявени. Първо, земеделието не бива да служи е, е, е за повод за преустановяване на преговорите във връзка с е, е, различните налози. Второ, ние трябва да продължим да работим по този въпрос и да не падаме под европейското ниво. ниво. И трето, трябва да проявяваме бдителност е, по отношение на разпоредбите за географски е, райони и за указания за происход. До момента не ни е известно какво, е, не са ни известни нови моменти във връзка с това. Чуха се много изказвания във връзка с климатичните промени. Ние смятаме, че след реформата от 2013 година ОСП вече дава сериозен принос за борбата с промените на климата. И все пак е необходимо да поставим ясни стратегии и да разработим стратегия за да насочим вниманието си специално към особеностите на земеделския сектор. След 2020 година върху него ще има особен а, натиск, особено по отношение на производството на храни. За това съветът през октомври 2014 година поиска от комисията да обсъди възможности за насърчаване на устойчивото развитие, като се помисли за приноса на сектора за намаляване на, въглеродните газове. Очакваме информация от комисията, за да влезем в дебат по всички решения, които са възможни. Е, господин Уитем, постави въпрос постави въпрос, на който мога да отговоря, че на 30 юни Корепер ам, подаде даде на Люксембургското председателство мандат да разговаря с парламента по въпроса за здравето на животните и растенията. Очаква, готови сме за, за трилог. Очакваме преговорите с Европейския парламент да бъдат плодотворни и конструктивни и да ни дадат възможност да постигнем съгласие на второ четене. Това трябва да стане специално така, че да избегнем нови нарушения на действащите разпоредби. Мадам Мюллер, avez... госпожа Мюллер, имате право това, което става в е, земеделския сектор, ще ни е, създава наистина сериозни грижи до година. Е, в <clears throat> Приятите решения за ОСП от 2013 година. Имаме нови решения за директните плащания, така че мерките, които ние пред, работим тук, фигурират и сред мерките за развитие на селските райони така че ние специално искаме да помислим за младите хора. Говорихте и за мястото на земеделието в рамките на стратегията Европа 2020. Един важен въпрос, въпрос на който Люксембургското председателство обръща особено а, внимание. По време на обяда а, този а, понеделник министрите на селското стопанство обсъдиха този въпрос. Е, за лечебните храни няколко и фуражи няколко души го засегнаха. Е, експертните разговори продължават. Пред нашето председателство очаква да бъде в състояние да продължим по този въпрос, за да отбележим напредък при разглеждането на текста. Така че да продължим да работим по двете предложения когато двете институции уточнят своите позиции, ние ще продължим разговорите с Европейския парламент. Един от приоритетите на нашето председателство, разбира се, ще бъде да приключим досието, досието за биоземеделието. Надяваме се да постигнем съгласие по общия подход по регламента. Така че ние сме готови да започнем преговори между институциите в момента, в който вие имате готов доклад от господин Хойслинг. Очаквам, че вашата, очакваме вашата комисия ще го гласува през средата на октомври. Това означава, че ще имаме малко време да приключим преговорите в рамките на нашия мандат. Надявам се да можем да обърнем внимание на всички <clears throat> въпроси по това досие като да речем смесеното ползване. За клонирането бе зададен въпрос. Ние смятаме да подновим работата по това досие на експертно ниво. В момента, в който вие имате мнение по този въпрос но предвид различията, мисля, че ще бъде трудно да постигнем е, компромис. Е, очакваме вие да приемете своите решения. В съвета ще продължим работите в момента, в който и в който, в който приключим, ще се върнем към дискусия с парламента. Господин председателю, надявам се, че успях да отговоря на всички въпроси, но ако има други въпроси, разбира се, или съм пропуснал нещо, заповядайте. Благодаря. Мисля, че наистина отговорихте на всички въпроси. Вие отговорихте подробно, но и въпросите бяха много и специфични. Това беше добро начало за вашето председателство и вие направихте един много добър преглед за предстоящата работа. Благодаря ви, господин министр. Желаем на вас и на вашето председателство успехи, защото вашите успехи са и наши успехи, а нашите успехи са и успехи на Люксембургското председателство, защото в крайна сметка работим за европейските фермери. Благодаря отново. Чухме, че господин Егнил ви покани на гости. Не забравяйте това. Всичко добро за вашата работа. Благодаря. С това приключваме тази точка. Мерси. Благодаря, господин председател, за топлия прием. Благодаря на всички вас. Надявам се, че по време на нашето председателство ще имаме плодотворно сътрудничество и благодаря за двете любезни лични покани. Е, надявам се да успея да ги включа в натоварената си програма за следващите месеци. Благодаря на всички ви и се надявам на добро сътрудничество. Proszę Państwa, bez specjalnej zwłoki, bez specjalnej przerwy przechodzimy do... I така, е, няма да правим дълга пауза. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за механизма за недопускане на, за заобикаляне на мерки и преустановяване на прилагането на тарифните преференции по споразумението между Европейския съюз и Грузия. Докладчикът и авторът на становището в нашата комисия е господин Момчил Неков, господин депутат, Имате думата. Както казах, става дума за споразумението за асоцииране. Искам да ви запозная с а, самото становище. Става въпрос за споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Грузия, което беше подписано през 2014 година и влезна в сила провизорно на 1 септември същата година. Това споразумение съдържа клауза за механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции за грузински внос в Европейския съюз на стоки, посочени в приложение 2b Съобразно разпоредбите на този механизъм, когато Грузия достигне 70% от предвидените количества за внос, Европейската комисия ще изпрати на Грузия нотификация, информираща за достигане на този обем. При 80% Грузия трябва да изпрати стабилна обосновка, че тази продукция наистина се произвежда в рамките на, на страната, което означава, че по този начин се предпазва от реекспорт през Грузия за Европейския съюз, а при 100% достигнат обем и грузинската страна, ако няма обосновка, се, прилагат, се прекъсва тази клауза, замразява се за преференциално отношение към продуктите за най-много от 6 месеца. Тук е важно да кажем, че Европейската комисия изпраща на Европейския парламент и на съвета годишен доклад. Европейския съюз е най-големият партньор на Грузия, като основните продукции, които се внасят от Грузия в Европейския съюз са сухи лешници, минерални води и вина. По информация, представена от Европейската комисия, нито една от стоките, предвидени в този механизъм, не е била над 1 тон за 2014 година и до сега за 2015 година, което означава 1% от квотите, които са позволени на Грузия. Съобразно тази статистика е факта, че Грузинския внос не застрашава европейските земеделци и производители. Реших да подкрепя предложението на Европейската комисия. По този начин изпращаме сигнал на страна, която е много важен партньор в Европейския съюз, в Южен Кавказ. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, заповядайте. Bardzo dziękuję panu posłowi za prowadzenie i prezentację. Благодаря господин Неков за това въведение, за представянето на документа. Благодаря ви. А сега колегите имат думата за коментари и въпроси. Господин Буда. Благодаря. Аз бях докладчик сянка по, този, по това досие. Когато подкрепяме една страна, трябва да има контролен механизъм, така че да се предотвратят евентуални щети с Европейския съюз. И трябва да се предотврати нелоялна компет... Компет... конкуренция. Мисля, че комисията е направила чудесно предложение. Благодаря ви. Има ли и други колеги, които да искат да се изкажат? Темата е много ясна. Господин Ферон. Е, Ние сме направили а, проучване а, през декември миналата година а, по помощта относно примахването на метата след въвеждането на руското ембарго Днес селските стопани все още не са получили никаква помощ във връзка с руското ембарго. Част от средствата дойдаха от бюджета за ОСП. Това примахване или намаляване на метата е скрита конкуренция по отношение на внасят се 100 тона, например, тютюн от Грузия. Това се отразява на цените. Затова трябва да се направи така, че тези мерки, свързани с свободната търговия, да не вредят на европейските селски стопани, които се намират в затруднено положение. Благодаря. Други колеги, е, които да се изкажат, няма. Добре. В такъв случай давам думата на комисията. Госпожа Шаминска от Генерална дирекция Търговия. Давам думата на нея. Благодаря. Комисията приветства вашата подкрепа особено становището на господин Неков. Приветстваме предложението на комисията Агри. Предложението към водещата комисия да одобри становището и доклада още на първо четене и да приеме предложението на комисията. Естествено, има нужда от контролни механизми при търговската либерализация. Без споменато, че търговията с Грузия представлява само 0,1% от цялата търговия на Европейския съюз. Тук просто за това не виждаме проблеми за заплаха, но е хубаво да имаме контролни механизми, механи, предпазни механизми в нашето законодателство. Председателят, наистина, когато погледнем нещата в цялост, Виждаме, че първоначално няма проблеми, но нещата могат да се променят. Може би авторът на становището, господин Неков, искате ли да кажете нещо още? Да кажа само, че на въпроса за, за цигарите, границите е, за внос, това са границите за внос, а не реален внос. Така че това, което каза и това, което казаха и от комисията, а, реално се потвърждава, че внос е а, много малък, но ние все пак трябва да имаме защитни механизми. Смятам, че самото становище е много ясно и няма какво да го обсъждаме. Това е единствено подкрепа на предложението на комисията. Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, poprawki składamy do 4 września. Благодаря. До 4 септември могат да се подават предложения за изменение. На 13 октомври ще приемем становището. Комисията Инта ще, об... ще приеме доклада на 19 ноември и е, в последствие ще видим кога ще се приеме становището и доклада в пленарна зала. А сега преминаваме към следващата точка, която е много подобна. Тук става дума за Молдова. Става дума също за търговските преференции, заложени в е, споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Молдова. Нашата Докладчица по становище е госпожа Данчила, но господин Де Кастро ще я замести. Благодаря, господин председател. Госпожа Данчила се извинява, тя не може да присъства днес и, и аз ще я заместя. Ще бъда кратък. Подкрепям становището на комисията. Това е и е, становището на госпожа Данчила. Предложението на комисията е балансирано и установява баланс между търговията с Молдова и защитата на европейските производители. Е, е, ние подкрепяме с това предложение процеса на реформи в Молдова и постепенното приближаване на страната към европейските стандарти. Така че това е добра новина за Молдова. Подкрепяме предложението. Но в същото време не искаме да излагаме нашите производители на риск. Докладчицата смята, че предложението на комисията може да бъде напълно подкрепено без изменения. Господин Буда иска думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, аз също подкрепям предложението на комисията. Ние по принцип подкрепяме Молдова. Молдова има нужда от подкрепа от страна на Европейския съюз. Естествено, когато става дума за този механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки, трябва да кажа, че това е механизъм за установяване на лоялна конкуренция и за поощряване на търговските отношения между Европейския съюз и Молдова. Следващият колега. А, има ли колеги, които да се изкажат всъщност? Мисля, че няма, не виждам. В такъв случай давам думата отново на комисията. Благодаря. Ние приветстваме подкрепата на докладчицата за приемане на нашето предложение. Благодаря ви. Председателят благодаря. 4 септември е крайният срок за измененията. След това ще имаме приемане на становището през октомври и в, на 19 ноември приемането на доклада във водещата комисия. А сега преминаваме към размяната на мнение с представители на комисията относно, на, относно извънредните мерки за последиците от ембаргото от страна на Русия. Вие си спомняте, през август 2014 година Русия въведе ембарго върху вноса на плодове, зеленчуци, месо, ам, и мляко от Европейския съюз, Канада и Штатите и други страни. През това ембарго е продължено до август 2016 година. И сега ние искаме да знаем какви са мерките предложени от комисията за подкрепа на европейските фермери. Смятате ли, че досегашните мерки трябва да бъдат променени дали ще има нови мерки? Това е, са нашите въпроси. Е, сред нас е директора на дирекцията и му давам веднага думата. Thank you very much. Uh, Благодаря ви много, господин председателю, за поканата и за възможността да говоря за последиците от удължаването на руската забрана, както и да ви запозная с ситуацията на пазара. На 16 юни 2015 поисках вашия секретарят да ви представи едно кратко изложение за това как изглеждат с пазари, за да имате възможност да се запознаете с тази информация, която е полезна, за да имате обща представа за економическото положение в Европейския съюз, особено на сълскостопанските пазари. Както знаете, и министър Еткин току-що го каза, бяха проведени много задълбочени дискусии миналия понеделник в рамките на съвета за руското ембарго и за ситуацията на пазара и се радвам, че днес имам възможност да, говоря пред вас по този въпрос. Ще бъда кратък. Искам най-напред да кажа нещо за ефекта от руското ембарго, след това да се спра на отделните сектори, плодове, зеленчуци, млекопроизводство и производство на захар. Относно руската забрана. Първо искам да кажа, че е много жалко, че Русия взе това лошо политическо решение и удължи забраната, което е неоправдано. Важно е от наша страна, от Европейския съюз, да останем единни и да реагираме твърдо. Освен това, искам да кажа, че когато видим какво се случи миналата година с забраната, която вече е в ефект повече от 12 месец, е, вижда, виждаме, че селското стопанство се справи сравнително добре. Нашия общ износ всъщност е, нарасна през е, между 2014 и 2015, както в количествено изражение, така и в, по отношение на стоеността. Важно е, че руската ембарго в този смисъл не оказа силен ефект върху износа ни. Разбира се, това не означава, че ситуацията е добра. Не твърде подобно нещо. Ситуацията е много различна. Разбира се, в различните държави има различен ефект върху отделните държави, различен ефект върху отделните сектори, но като цяло данните са добри. Искам да направя кратка рекапитулация. От момента от въвеждането на руските мерки през август миналата година до днес Европейския съюз е изхарчил 220 милиона евро за извънредни мерки за стабилизиране на пазара. 150 милиона бяха за сектора плодове и зеленчуци. 7600 тона бяха изтеглени от пазара което разбира се имаше ефекта върху цените в добър смисъл на думата. 13 милиона евро отидоха за подпомагане на частното складиране, складиране на мляко на прах, на сирене и други млечни продукти. Имаме предвидени други мерки. 40 милиона евро бяха мобилизирани целева помощ за млечния сектор в трите балтийски държави в Финландия. 17 милиона отидоха за частно складиране и за свинско месо. Бяха оттеглени а, доста големи количества от пазара. 130 милиона бяха също освободени за промоционални програми за срок от 3 години. Аз не искам да, приказ... да представям розова картина, разбира се. Ситуацията не е особено добра, но мисля, че данните показват, че солидарността на Европейския съюз, механизмите заложени в ОСП действат и несъмнено те са имали положителен ефект. Ситуацията ще, ще да е много по-лоша без тях. Позволете ми сега да се спра на отделните сектори. Първо, плодове и зеленчуци, млекопроизводство и захар. По плодовете и зеленчуците ситуацията към момента е почти нормална, бих казал. Не забелязваме особени трудности но нормално в този сектор означава доста колебливост и резки промени. И това се случва всяка година, това е също нормално. Както миналата година забелязваме сериозен проблем с прасковите и нектарините, има спад в цените и те са особено уязвими в е, Италия, Гърция, Испания. Но този тип плодове са силно засегнати от руската забрана. 4% е за руския пазар, но 50% от износа отиваше за Русия на този тип плодове, праскови нектарини, така че виждате как това се отразява. Цените бяха силно засегнати отрицателно. Втория продукт с ябълките и крушите. Миналата година беше особено сложна ситуацията в Полша и някои други държави членки. Когато споменах данните, 760 тона, които бяха отеглени от пазара, повечето от тях бяха полско производство, тъй като те са обичайния доставчик на Русия. Ние миналата година имахме много добра реколта. Не знае какво ще е положението тази година, но този сектор ще продължи да бъде силно засегнат от забраната. 50% от цели износ на ябълки на Европейския съюз е за Русия. 13% от общото производство в Европейския съюз. Ако погледнем общата картина и ако отделим сектора на плодовете и зеленчуците, виждаме какво е положението. Общите данни за износа, както казах, са добри през миналата година, но това не въжи за сектора на плодовете и зеленчуците, защото има спад в обемите 4% и 15% в стойност, т.е. 4% по-малко износ като обеми е, и малко над 14% по-малко в стойност. Комисарят Холган за това ни възложи да подготвим мерки, които в момента се представят пред работната експертна група. Работим по делегиран акт с изваредни мерки за сектора на плодовете и зеленчуците, което ще продължи и за следващия период. Ще има удължаване на сегашната система за 12 месеца по принцип, така че предвиждаме тази мярка да бъде малко или много същата, като тази, която имахме до 30 юни. Тогава изтече последната изнаредна мярка за сектора на плодовете и зеленчуците. Искам сега, искаме сега да я удължим до юни 2016 година, т.е. за една година допълнително. Ще включим всички продукти. Миналата година ние бяхме малко изненадани от руската забрана. Имахме няколко отделни мерки за различни видове плодове. Тази година ще бъде много по-бързи. Една мерка, която ще се прилага за цялата година. И това е добро предложение. Мисля, че психологически е важно, защото означава, че преди стоката да стигне до пазара, Европейския съюз е проявил ангажираност е, и освен това, цените, свързани е, с изтеглянето на е, продукти от, от пазара, стабилизират цените. Решението се взема от колегията на комисарите. Така че ще бъде взета тази мерка за сектора на плодовете и зеленчуците. Вторият сектор за млякопроизводството. Ние сме наясно с сегашните трудности, които изпитва сектора. Онези от вас, които следите докладите на обсерваторията по пазар на млякото, сте запознати с ситуацията. Комисарят Хоган също започна организирането на ежемесечни срещи на економическия съвет на обсерваторията по млякото, за да се следи какво се случва на пазара. Групата на обсерваторията на експертите е, че има твърде много мляко на пазара. И това не е само в Европейския съюз. Ситуацията е такава навсякъде на световните пазари. Световното търсене на мляко през тази година постепенно намалява и според нас това се дължи на спада на вноса от Китай, както и липсата на руски пазар. Заедно с обсерваторията по млякото, ние също видя, разгледахме какъв е ефекта от примахването на квотите 16 държави членки са увеличили производството на мляко в сравнение с миналата година. И това а, доведе до пускане на пазара на допълнително 250 тона мляко, което неимоверно се отрази на цените. Може би не сте имали време да се запознаете с документа, който ви представихме, но ние не считаме, че тази тенденция ще продължи няма да има такова рязко увеличение, каквото наблюдавахме след примахването на квотите. Всъщност прогнозите на обсерваторията са, че увеличението на млекопроизводството няма да е чак толкова голямо, ще бъде между 1-2% допълнително производство в течение на годината. Тоест, действително има нещо, което се случва в този сектор, нещо по-особено. Хората са пуснали на пазара това, което са имали вече на, на склад. Какво сме направили ние? Вече споменах за обсерваторията по пазара на млякото. Освен това, работим по така наречения млечен пакет, който беше обсъждан тук в, по много, много пъти. Вижда се, че фермерите не се възползват пълна степен от предвиденото в този пакет. Ролята на организациите на производителите трябва да бъде повишена. Цените като цяло, ако ги сравним с ситуацията преди една година, от началото на 2014 година, средните цени в Европейския съюз беше 40 евроцента а сега са по-малко с 10 цента, около 30 евроцента. Разбира се, има доста разлики между държавите членки. На лице е такова колебание в цената. Именно заради това комисията миналата година а, задейства защитната мрежа, частното складиране, както и някои други мерки. Мога да ви съобщя сега, както направи и комисаря в понеделник пред съвета, че ще предложи на комисията удължаване, както частното складиране, както и публичната намеса. Тези мерки изтичат на 30 септември, но ние ще ги удължим поне до края на настоящата година, а при възможност и, и а, до по-късно. Това е за млякото. И на последно място за захарта, господин председателю. Там имаше също доста предприяти действия. Много министри а, поставяха въпроса в съвета. Пазара на захар обикновено е известен като а, пазар, който има стабилни цени, но и там нещата се променят. В голяма степен това се дължи на факта, че производството на захар в света надхвърля търсенето за пета поредна година, така че запасите са доста големи, което се отразява на световните цени. 300 евро за тон захар, бяла захар. Освен това, друг фактор е добрата реколта от миналата година, поради добрите климатични условия. 19,4 милиона тона е производството, квотата на Европейския съюз за захар, която ще продължи до 2017, е 13,5 е, милиона. Това е над квотата, която е необходима за собствена консумация, но има също и захар извън квотата. Ако тези количества не могат да се пред, продадат на различни предприятия, тези количества ще се прехвърлят за следващата година и следващата година, всъщност ще започнем годината с доста голямо количество, което е произведено предходната година. Решенията на фермерите сега са по-ясни. Около 15% по-малко са плантациите на за производство на захар от миналата година. Тоест те реагират, знаят, е, че има неизпълнена е, квота, която ще се прехвърля за следващата година. Така че ситуацията в е, тази квотна система ще се нормализира доста скоро, но действително цените спаднаха в голяма степен. 417 евро на тон е най-низката цена от 1998 година насам. За свинското месо. Тук е, ситуацията също не е особено добра. Комисарят, е, комисията предприе мерки за частно складиране в началото на тази година това приключи през март. 60 а, тона бяха складирани, но сега тези количества отново се предлагат на пазара и производителите не успяха да се възползват от сезонното увеличение, което обикновено наблюдаваме. Например, през летния сезон има повишено потребление на свинско месо но пазарът постепенно се съживява, както и през предходните години. Комисарията заяви, той, че той внимателно ще следи развитието. Сега сезонът на барбекю може би не е подходящо да се отваря частното складиране отново, но този въпрос ще се постави отново, когато се следва сезонният модел на спад на цените. Говорих доста надълго, господин председателю, но считам, че е това една добра възможност да представя общо състояние на пазара и да работим по допълнителните мерки, извънредни мерки за сектора на плодовете и зеленчуците и за млекопроизводството. Благодаря много, господин директор. Това бяха и нашите очаквания да ни направите едно сериозно представяне. Много сме благодарни, че отговорихте на нашите очаквания и ги изпреварихте. Господин Дантен им първи думата. Благодаря, господин председателю. Преди всичко благодаря на представителя на комисията за уточненията, които внесе. Мисля, че обсерваторията за млечни продукти ни позволява да видим по-конкретни данни, което доказва, че е, е, е оправдано да имаме такава обсерватория е, тази обсерватория се доближава до информация, става все по-актуална с информацията. Имаме информация от май и става ясно, че нещата се влушават бързо. Заключенията от чутото до сега и взетите мерки е, че се налага бързат, се налагат бързи мерки, нещо, което казах и на люксембургския представител за е, Западна Европа тази година е, е, ще имаме спад на цените, спад на помощта, неблагоприятни метеорологични условия в Югозападна Европа, ненормални. Е, във Франция, например, имаме най-високите температури от 1903 е, година до сега и близо 2% е, по-високи от 2003 година големите горещини. Нуждаем се от спешен отговор, иначе се опасяваме опасявам, че през месец септември в някои региони е, положението в земеделието ще се влуши много рязко. Председателят благодаря много за краткия ясен коментар, господин Робер. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да се побера във времето. Въпросите са много важни. Очевидно комисията се старае. Искам да подчертая обаче, че руското ембарго е различно в различните държави членки и страни като нашите Балтийските републики, съседство с Русия, имат много по-сериозни затруднения. Например, в някои държави е достатъчно да се вземат мерки, за да се овладее положението. Е, е, частното складиране, докато в Финландия и в Балтийските републики тези мерки са недостатъчни, особено в млекопроизводството. Мерките от миналата година помогнаха малко и аз умолявам комисията да вземе предвид това 50% намаление на цената и фермерите са в безисходица. Те не знаят е, как да постъпят и как да действат млекопроизводителите в селските райони а, е, имат само този поминък. Освен това, в нашите държави имаме епидемия от африканска чума по свинете, фермерите не получават плащания. Вчерашната дискусия тук доведе до заключение, че проблемите са спешни в нашия регион. Така че трябва да се помисли за допълнителни подпомагащи мерки. Това е ефектът, отражението на руското ембарго, е, заболяванията по свинете, така че трябва да, да реагирате комисията. Госпожа Шрайер благодаря, аз искам да кажа следното. Първата дискусия с министър от Люксембург тази сутрин показва, че се чертаят положителни стъпки. Благодаря на комисията, благодаря, че се разширяват мерките е, е, от Нидерландия ми задават няколко въпроси, няколко пъти въпроса за удължаване на мерките след 30 юни. Сега, що се отнася до така наречения млечен пакет, вие бяхте пределно ясен. Какво да кажа на, на хората в Нидерландия? Те не виждат полза от досегашните мерки, особено големите мер... ферми. Това е пазарно ориентиран сектор, но също и свиневътството. Не бях, никой не е доволен до сега взетите мерки и трябва да подчертаем, че ако а, настъпи намаление, а, тук ще трябва да потърсим много сериозно решение. Затова държах да поставя въпроса. Господин Брама, благодаря господин председател. Искам да свържа този въпрос с следващия. Те са свързани. Спомням си като дете, мама ме водеше на пазар и тя купуваше ирландско мляко. И аз се се чудех защо купува ирландско, а не британско масло тя ми отговаряше след като след всичко, което направихме за картофопроизводителите, това най-малкото, което можем да направим за тях. Говоря за солидарност спомням си покупките на никарагуанско вино след революцията, там като акт на солидарност. Мисля, че мнозина европейци в момента търсят гръцки продукти в израз на солидарност над гръцките трудности. Разбира се, може да направите обратното бойкотиране на продуктите от дадена страна. Е, например, продукти от Южна Африка в израз на борбата с апартейда в миналото. Но това може да стане само при ясно етикетиране на продукта на страна на происход. Е, така че е много важно да имаме ясно указание за происхода. Ние имаме опит на, за солидарност с Полша, Балтийските републики, особено засегнати от руското ембарго много. Можем да купуваме техните млечни изделия или плодове и зеленчуци, които не могат да предложат в Русия. Можем обаче да сторим това единствено, ако имаме ясно посочване на страната на происход. Мисля, че двете неща а, са тясно свързани и искам да изпреваря следващата дискусия. Благодаря. След Госпожа Делей, благодаря господин председател. Искам да кажа няколко неща. Е, малко в духа на здравия разум. Е, чувам от предложенията на комисията по отношение на мерките за удължаване на мерките за засегнатите сектори. Все пак, нека не забравяме, че говорим за Европа, говорим за Русия. Те всъщност превърнаха в заложници земеделския сектор. И най-малкото, което можем да направим е да приемем съпъсващи мерки. Ако говорим за сериозни е, суми и в моята страна е, има малко, по-малко помощ е, по проста причина. М, е, предвид е, различното натоварване в различните страни и разходите, каза го и на министра на Люксембург, трябва да помисли много сериозно за устойчиво третиране на селското стопанство в Европейския съюз, предвид различната натовареност и в социален план. Като говорим за променливост на цените, за волатилитет на цените в плодове, при плодовете и зеленчуците, е, не е, мисля, че трябва да помислим да измерим отражението на руското ембарго върху тези така засегнати фактори пример за една мярка, която е, говоря за помощта в областта на храните. Е, има организатори, организации, е, които от началото на тази година позволиха да се е, взем, да се направи едно облегчение 62% предвидения пакет. Трябва да спрем да да преустановим е, това вземане на превръщане на земеделците в заложници на политически мерки и мисля, че това е въпрос, който трябва да намери решение, господин Рам. Благодаря. Е, една загубена година. Е, ние тук от една година е, приканваме комисията пряко, не, пряко, по повод руското ембарго да се вземат мерки. И предвид казаното от е, колежката, прощавайте, извинявайте е, за името, но е, е, ме мисля, че трябва да се вземат политически мерки, но това не бива да е за сметка на фермерите. Комисията по какъв начин е в състояние да се справи с кризата? Мерките са недостатъчни. Колко банкрути, банкрутирали, фалирали предприятия трябва да има, за да предприемете нещо сериозно. Е, чувам от господин е, директора от комисията за какво се прави. Колеги, припомням, е, че ние сме дали мандат на Европейската комисия и за разлика от нас, членовете на комисията не са избрани, така че ние, ние трябва да помислим за организацията на земеделския сектор. Чуваме тук, че от една година на цифрите, резултатите са добри. Може би е приятно четиво преди лягане, но ако говорим за селското стопанство, за Франция имаме 1 милиард е, евро загуби от този сектор, само за Франция. Ние сме жертви на политически шантаж, както каза господин Дантан, е, Дантен е, трябва ясно да заявим, че днес се нуждаем от ефикасни мерки и мисля, че най-доброто, което можем да поискаме е да се отменят санкциите, така че в, да, да се а, отмени ембаргото за селско-стопанските продукти. А, в крайна сметка ние не сме инвестирали нищо. А, а, те вече създават руска а, моцарела, ще имат и руски чедър. А, и поведението на европейските държави на е, руското ембарго. Всичко това води до изкривени резултати и смятам в заключение, че предлаганите от вас мерки са крайно недостатъчни. Господин Сопокович. Най-напред, благодаря за този добър доклад. Той ни дава ясна представа за ситуацията в пазара на селско-стопански продукти. Съгласен съм с предложението на комисията за нови мерки в сектора на мляко и плодове и зеленчуци. Миналия път мерките започнаха малко късно. Ембаргото бе въведено в през август и тогава в началото в сектора на плодовете имаше проблеми. Важно е този път да мерките да бъдат предприяти рано, достатъчно рано и да направим две неща най-напред. Да важно е да пласираме плодовете, като ябълките, на време и на следващо място, тези ябълки могат да бъдат дадени на уязвими групи ако, от хора. Ако използваме европейски пари, да разпространим тези плодове, които не може да изнесем сред уязвимите групи от населението, мисля, че тази мярка ще бъде приета с уважение. Благодаря, господин Неков. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на Европейската комисия, Русия е голям и важен пазар за млечни продукти, като също така е важен за млечната индустрия на моята страна България и на други държави също. Европейската комисия препоръча търсенето на нови пазари. Но това е динамичен и дългосрочен процес. Производителите не могат да живеят с обещания и с надежда за нови пазари. Конкуренцията е голяма и тук говорим не само за конкуренция на вътрешния пазар, но и на външните пазари. Търсенето на нови пазари също така генерира големи косвени загуби, свързани с етикетирането, трупането на ново ноу-хау, загубите в един сектор завличат и други. Например, в млечния сектор а, а, оказва влияние върху закупуването на фуражи, чиято консумация се увеличава към края на годината. Ембаргото дойде в отговор на ситуацията в Украина, която за производителите а, също беше важен пазар. За, заради геополитически решения европейските земеделци плащат а, сметката без адекватни компенсации от страна на Европейската комисия. Ембаргото беше въведено август месец. Мога да ви дам пример с черешопроизводители. Черешите се продават юни месец това означава, че миналата година те не бяха засегнати от ембаргото. Тази година а, това се а, отбеляза значително, тъй като цените, които бяха наполовина по-низки, ако можеха да се продадат продукцията. Аз съм съгласен с представители на комисията да, да, да, да посетите България, да видите как е на място. Да се смъкнете тези розови очила и ако не си ги смъкнете, а, производителите на място сами ще ви ги смъкнат, защото тези статистики, които представяте, не са реални. И това, което призовавам е Европейската комисия да предприеме мерки и компенсации, особено за секторите костилкови плодове, праскови, череши, но също така и за круши. Призоваваме за предвиждане на мерки на продукти като бяло, съламурено сирене и кашкавал. Благодаря за вниманието. Dziękuję. Pan poseł De Castro, bardzo proszę. Благодаря, господин Декастро. Ще бъда съвсем бърз. Благодаря на комисаря за споменатите мерки, които ще компенсират загубите от руското ембарго. Важно е обаче да знаем как ще използваме тези ресурси. Е, не винаги механизмите е, действа така, както се е предвидено. Сега за захарта има криза в сектора. Има 40% намаление на производството на захар в Европа в момента, поне това се очаква. Е, няма вече квоти, за това имаме нужда от стабилизация на пазара. Защо в такъв случай да не помислим и за сектора на захарта, за мерки, които бяха предприяти през 2007 година. Хора, които са загубили работата си, да бъдат подкрепени. Надявам се комисията да вземе предвид нашето предложение. Госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Този дебат е наистина много важен, много навременен. Мерките трябва да имат за цел да намалят щетите, предизвикани от руското ембарго. Мерките може би могат да бъдат финансирани от бюджет, който не засяга селско-стопанското производство, защото тази криза не е предизвикана от фермерите. Искам да ви напомня и ситуацията, която имахме миналата година, а именно списъкът, списъкът на щетите не включваше производителите на мандарини. Оказа се обаче, че и този сектор бе, бе е, ощетен от ембаргото и е, производителите на мандарини бяха включени в списъка. Нека помислим за всички тези хора, които имат право на подкрепа, нека бъдат информирани на време. Освен това, мерките, които са приети за млечния сектор и млекопроизводители – лите. Е, те не доведоха до никъде в Харватия. Мисля, че би било разумно да се помисли за допълнителни мерки, а не само да се разчита на мерките за складиране на мляко на прах. Хората, които имат право на подкрепа, трябва да включват производителите на ябълки. Такива производители има в Харватия и в Словения. Важно е обаче за нашите производители квотите да са справедливи. Нашите фермери приветстват подхода на комисията. Те се съобразяват за всички правила на комисията и всички продукти, които не могат да бъдат пласирани, е хубаво да бъдат дадени като хуманитарна помощ. Господин Тервел. Благодаря, господин председател. Данните, които представи комисията, благодаря на господин директора за тях, са много полезни за анализа в краткосрочен план. Но в краткосрочен план е важно да умислим и какви мерки да се прием, предприемат в по-дългосрочна перспектива. Говорихте за плодовете, за ленчуците, за а, свинското месо и, и прочие. Ако се сравним с другите важни а, пазари в света, искам да запитам дали тези помощи, които са предвидени, са правилно а, замислени Например, подпомагането на лицата, които имат най-голяма нужда, например, бяха представени 500 милиона евро по програмата за най нощаящите се. Но 77 милиарда е помощта в световен мащаб за най-нуждаещите се от прехрана. Затова дали не бихме могли да проявим прагматизъм, да помогнем на сектора, да отчитаме също и това социално разслоение, което за съжаление непрекъснато нараства в Европейския съюз. Относно руското ембарго, виждаме свиване на пазара. Необходимо е също да се насърчи използването в по-голяма степен на пресли плодове и зеленчуци в държавите членки на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с това да имаме един по-глобален подход към проблема. Това не е само селско-стопански проблем. Дебата трябва да се разрази в пленарна зала, защото това е политически проблем. Всъщност, фермерите плащат цената за това, че има санкции вследствие на една политическа, е, вследствие на политически руски решения. Тези санкции са инструмент за подобряване на сигурността в Европа, но не може да позволим само фермерите да плащат тази цена. За това смятам, че системата за компенсации трябва да, да е по-ефективна и по-всеобхватна. Какво се случва в Русия? В Русия селските стопани, които страдат най-много, и на които помощта не е достатъчна, Занадяваме се вследствие на техния натиск политиката на Русия да се промени. За да имаме успех с политиката на санкции, трябва компенсаторните мерки да бъдат укрепени. Казахме, че имаме загуби от милиарди. След като мащабът е такъв, трябва да мислим за подобен мащаб и на компенсаторните мерки, които да се насочат към фермерите. Благодаря. Господин, госпожа Хойбуш, благодаря. Най-напред една обща забележка. Комис... Е, представителят на комисията каза, че имаме подкрепа като цяло, но е, трябва да направя тук един комен, коментар. Дох, с това реш, не се решава проблема. Доходът на е, е, фермерите е спаднал много. Аз съм за това да се продължат мер, мерките с една година, особено в областта на а, плодовете имаме плантажи от е, овощни дървета това са дългосрочни култури. Те трябва да бъдат подкрепени. Освен това, млечния сектор в южните страни, той трябва също да бъде подкрепен. Освен това, спада на цените не започна с руското ембарго, според мен, т.е. спадът на цените започна през април 2014 година. А сега ние с очудване забелязваме, че имаме прекалено много мляко, особено като се премахнаха квотите, ми това не е очудващо. Това можеше да се очаква. Това показва колко е, сме зависими от световния пазар. Това е една зависимост, която сме си създали сами, особено в областта на местния и млечния сектор. Нямаме пласмент за тази свръхпродукция а, сега кършим ръце и гледаме към китайския пазар и други пазари. А Русия изчезна от европейския пазар, така е, но въпреки това Русия ще продължи да купува на световния пазар. В континуума на световния пазар ембаргото от Русия не е решаващо. Така че, нека мислим разумно. Колко е разумно да произвеждаме мляко, което не може да продадем? Най-лесното мляко, най, е, извинявайте, ефтиното мляко е млякото, което не се произвежда. Това е най-ефтино и за е, фермерите, ако получат компенсации. Ако има интервенции в сектора на млякото, тогава ще се сблъскаме отново в същите проблеми, както преди нещата ще се повторят. господин Годела. Госпожа Годела. Благодаря много, господин председател. Колегите поставиха вече доста въпроси. Аз от моя страна искам да ви поставя два конкретни въпроса. Заето е решение за удължаване на мерките, но искам да разбера дали тези нови мерки, които се обявиха, ще могат да влязат в сила през август и дали ще имат обратна сила, тъй като сегашните мерки изтекоха на 30 юни. Дали новите мерки ще са с обратна сила? В моята страна костилковите плодове са изправени пред голям проблем. Сега наближава края на сезона – и се вижда ясно. Второ, дали ще бъдат разгледани проблемите и в други сектори. Но отново искам да наблегна на проблемите с плодовете, косилковите плодове, които на пътя да изтече сезона за тях – Надявам се, че новите мерки няма да доведат до същите проблеми, каквито видяхме през предходния период. Благодаря, господин председател. Да, и аз се дразна, когато фермерите плащат чужди сметки. В моя избирателен окръг има много малки и средни предприятия, които се занимават с машиностроени, също са засегнати от ембаргото, без подпомагащи про- програми. Добре, хубаво е, че имаме обща европейска селско-стопанска политика, това улеснява решенията. Казвам го на адрес на колегите, които изпадат малко агресивен тон. Има и други въпроси за решаване. Търсим външно-политическо решение. По повод преговорите с Иран си мислех, всички участници седяха бяха на една маса. Може би трябва да се потърси някакво политическо решение за Украина. Тогава решаваме и другия проблем. Благодаря на комисията за продължилите усилия. Това е много важно. Много е важно и за нашите земеделци. Трябва да следим гамата от продукти и да решим небюрократично въпроса с помощ помощите. Информирайте държавите членки така, че да се сортират и национални програми за подпомагане. Аз лично мисля, че държавите членки трябва да бъдат по-здържани. За новите пазари вчера говорихме с представителите на Бавария в Брюксел. Имаше е, огромна, огромен списък защо всъщност няма оптимална помощ за, е, от Европейския съюз за нови пазари. Ще ви го представя. Руското ембарго е, крайно неприятно, но е, не е основната причина за всички един проблеми. Нуждаем се от нови пазари. Председателят, благодаря в, в, е, преживяваме трудни времена, защото в, сега е жътвата в селското стопанство и се нуждаем от качествен мониторинг. Хубаво е, че комисията взема мерки, за това и говорим днес, но молим и за бързи решения, за да могат земеделците да се възползват от тях своевременно. Защото ако знаят, че ги очаква е, положителни мерки, това ще се отрази на пазарите. Е, това ще има незабавно отражение и това ще се отрази на целия пазар. Господин директор, имате дума. <clears throat> Uh, Благодаря. Благодаря за подкрепата. Високо оценяваме тази подкрепа. Ние искаме да извлечем пулки от опита ни от миналата година да действаме по-бързо. И в отговор на казаното това с господин председател, именно това смятаме да направим. Мерките за плодовете и зеленчуците трябва да са в сила от 1 август, което ще позволи за основните видове да бъдат обхванати, дори за прасковите и нектарините ще имаме възможност да окажем положителен ефект чрез тези мерки. Ние започнахме миналата година, както казах, за мерки за прасковите и нектарините, след това добавихме а, други а, видове, докато тази година ще има една обща мерка за всички. Ние искаме да имаме прозрачна методология. Ние Видяхме какъв е средният износ за Русия през последните три години, т.е. преди 2014 година, количества по държава членка. За... На тази основа определихме как да бъдат подпомагани. Трябваше да се направи подбор, затова не всички продукти могат да бъдат включени в тези мерки, както беше миналата година. Но този път всичко ще бъде чрез една обща мярка. В експертната група се обсъжда този въпрос. Не, не знае дали ще проистече нещо ново. Ако излезе нещо ново, ние можем да преосмислим а, а, всичко това. Но за сега има автоматично подновяване на това, което беше направено в сектора на плодовете и зеленчуците за предходната година. Искам отново да ви благодаря за а, доброто отношение. Дали това е достатъчно? Не, не е достатъчно. Бих искал да можем да направим повече, ако имахме такава възможност. Ситуацията като цяло не е толкова добра на пазара към днешна дата, не само заради руската забрана, но и поради други фактори. Съгласен съм голяма степен с казаното от господин Яр в това отношение. Така че има доста фактори, които въздействат. Селското стопанство е единственият отрасъл, на когато се помага от Европейския съюз. Може би не в достатъчна степен, но аз не знае за други механизми за подкрепа на други сектори, които също са засегнати от руската забрана или не толкова от самата руска забрана, от ответните мерки на Европейския съюз. Така че има и други сектори от европейската економика, които са засегнати. Но това са извънредни, допълнителни мерки. Така или иначе се случват много, много други неща. Няма да се спирам на всички програми за подкрепа, но такива съществуват. Около 45 милиарда годишно има държави членки, които използват тези средства като допълнителни помощи доброволна помощ, свързана с производството, както се нарича на наш жаргон. И така те осигуряват допълнителни средства по този начин. Не оставят селското стопанство на произвола на пазара. Освен това е важно да подчертаем, че това, което беше договорено с вас като законодателен орган за ориентацията на пазара, всичко това трябва да има ефект върху селското стопанство. Очакваме сигнал, че цените намаляват и ако се получи такъв сигнал, трябва да има реакция от страна на фермерите. И всичко това е предвидено в реформата на ОСП, за това са включени и преките помощи. За млечния сектор е изключително важно фермерите да започнат да реагират на по-низките цени. Затова пакета за млякопроизводството е толкова важен. Госпожа Хайер, госпожа Питер поставиха въпроса за пазарите. По-добре е да има засилено участие на организациите на производителите в това отношение, тъй като те имат общ поглед върху пазара и могат да реагират по-добре и по-бързо. Но ситуацията е различна за държавите членки. В Холандия ситуацията е доста различна в сравнение с тази от много от други държави от Европейския съюз. Що се отнася до млекопроизводството, фермерите в Холандия са в изгодна позиция, защото те са добре организирани. Цената на млякото там е относително стабилна и е по-висока, отколкото средната за Европейския съюз. Но в други страни фермерите не са чак толкова добре организирани и трябва да се работи в тази посока. Има множество процедури, правила, които не се използват обаче в достатъчна степен. А имахте още един въпрос за сектора на производството на свинско месо. Намаляването на теглото преклане цели да се намали това, което се предлага на пазара, за да се отговори на свръх предлагането, което се наблюдава. Няма да отговарям господин Ферон, тъй като той се тръгне, но ако беше останал, щях да му кажа, че не съм избран но моят комисар е избран, всъщност той беше номиниран от Европейския парламент, така че има демократична отчетност, която разбира се не е същата, както в държавите членки. Господин Неков, вие казахте нещо добро. Той също се тръгна, но въпреки това ще отговоря. Той говори за популяризирането за намирането на нови пазари. Тук комисията е, е готова да помогне на държавите членки, въпреки че няма да е лесно. Това, което се прави до момента е доста насърчително, особено за млечния сектор. Всички проучвания посочват, не само от нашите вътрешни проучвания, на ФАО и на други организации, че няма да има увеличение на потреблението на мляко в Европейския съюз. Не очакваме да се увеличи търсенето в Европейския съюз. Допълнителното производство трябва да бъде насочено към третия страни изцяло. Така че всичко това не е много добра новина за млечния сектор. За това имаме тези споразумения за свободна търговия, също общо отваряне на, на пазара, преодоляване на някои от пречките, особено в областта на санитарните изисквания. В контекста на ТТИП също и тук млечния сектор има високи очаквания, че ще може да продава на американския пазар. Господин Яков също спомена за черешите. Те не са включени в тази програма за плодовете и зеленчуците. Реколтата от череши вече е отминала, така че мярката да твърде късно за тяха. Господин Кастро говори за захарта, както и за възможността за допълнителни преструктуриращи мерки. Ние разглеждаме като цяло как се развива сектора на производството на захар. Имаме специална група на високо ниво, съставена от експерти. Друг фонд за преструктуриране. Тук не бих могъл да поема никакъв ангажимент, тъй като не е предвиден бюджет. За това преди се осигуряваха доста средства за този сектор за преструктуриране. Ситуацията в сектора не е много лесна. Господин, госпожа Петир говори за мандарините, за а, ябълките от Словения и а, Харватия. Те са офанати от а, програмата. Господин Тарабела, благодаря за вашата подкрепа за дългосрочната перспектива. Към момента сме доста ангажирани а, с а, привеждането в действие на променената ОСП, за да бъде тя приложена правилно, особено новата система за преки плащания, както и за екологичните мерки. Особено за екологичните мерки, необходимо близо година Нашата програма трябва да бъде готова за пролета на следващата година и докладът ще ни позволи да извлечем известни полуки, но това не ни пречи да мислим и в по-далечна перспектива за след 2020 година, когато изтича сегашната програма тъй като тя ще изтече в края на 2019 година. Трябва също да следим много внимателно какво се случва на други места, особено в Америка. Това е дебат, който ще се води през следните години, когато ще имаме повече яснота за това как действа сегашния режим. Господин председателю, мисля, че успях да отговоря на повечето въпроси и искам да се извиня, ако съм пропуснал някой. Благодаря ви. Нямаме време. За съжаление, госпожа Гелера, наистина ли държите да вземете думата? Им поставих много ясен въпрос за това дали ще имат тези мерки обратна сила или не. Или ще влязат в сила от август нататък. No retroactivity. So the... Няма да има обратно действие. Мерките влизат от сила на 1 август. Но това не означава е, допълнителни затруднения в е, Испания, защото производството на костилковите продове е, както поне ми казват експертите, излизат на пазара през август. Може да има разминаване между двете програми в рамките на един месец, но не мисля, че това ще създаде специално проблеми на някои държави членки. Председателят, благодаря много. Имам чувството, че това е тема, към която ще се връщаме в бъдеще, защото е, за някои червени меки плодове, други е, плодове. Е, има неща, които трябва да анализираме допълнително. Благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана. Мерките са в действие и очакваме положителен резултат. Госпожа Шраерно, моля ви, бъдете кратка. Господин председателю, е, точно това е, е причината да задам въпроса за да удължаване на програмата за удължаване на периода на подпомагане. Не, не съм удовлетворена от отговора. Добре. Мисля, че przekazaliśmy информация. Председателят, да, мисля, че разбрахме. Благодарим, господин директор, за възможността да обменим мнения. Факторът време не трябва да се забравя. Бързи действия, бързи положителни резултати. С това приключваме тази точка от дневния ред и сега имаме още една презентация от Европейската комисия. Става дума за два доклада. От една страна става дума задължително посочване на страната на происход или място на происход за непреработени храни, продукти и съставки над 50% в дадена храна. И след това доклад за происхода на млечни съставки, като млечни продукти, различни и видове месо, различни от говеждо, свинско, овче, кози и месо от домашни птици. Представени са пред генерални директ дирекции здравеопазване и земеделие. Моля, разберете се помежду си кой първи ще вземе думата, която аз ви давам. Много моля да ни се представите накратко, преди да направите своите изложения. Мисля, ви сте благодаря, господин председател. Аз представлявам здра... за, а, дирекция здравеопазване от, от ръководя дирекция за хранителната верига. А, регламента за информация за гражданите изисква етикетиране за някои видове продукти, както за е, различни видове месо, както вече бе изброено. Регламентът за информация за потребителите изисква от комисията да изготви доклади е, за възможността за етикетиране при други хранителни съставки. Ние вече сме представили доклади до съвета и парламента относно някой от съставките, който бе обсъден в началото на тази година, на 20 май приехме още два доклада, които са на, наши, на дневен ред днес. Е, необраб... Непреработени храни като а, е, ориз и продукти от една съставка, от друга страна, както и съставки над 50% от дадена храна. Той е доклад от нашата генерална дирекция, а втория доклад е, е, за различни други продукти, който ще ви бъде представ... бе изготвен, ще ви представи от колегата от Генерална дирекция е, земеделие. По първия доклад а, а, потвърдена необходимостта за информация на потребителя от всички, е, е потвърдена от доклада, с е, някои изключения за така че взема се предвид да се предвиди етикетиране. Потребителите предпочитат информацията за происход на ниво държава членка, а не на европейско ниво е нашето наблюдение. За трите категории храни, за които е изготвен доклада, е проследена веригата на с, с, с снабдяване много често е свързано, посочване етикетирането много често е свързано с формирането на цените. Общо взето доставчиците се променят в рамките на 4 години. Така че етикетирането на европейско ниво, както и на ниво държави членки е доста сложно и скъпо начинание, а тази разхода, това увеличение на цената ще бъде за сметка на потребителя. Освен това е възможно фрагментиране на вътрешния пазар предвид различните изисквания за етикетиране, както и негативно отражение върху конкурентоспособността на нашата хранителна промишленост в Европейския съюз. Доброволното посочване на происхода което съществува и сега, като че ли е най-доброто решение, като дава възможност на потребителите да и избират храни с посочен происход, ако желаят. Без това да натоварва допълнително бизнеса, операторите, производителите и така нататък. Така че комисията се произнася за добро, запазване доброволния характер при етикетирането. Председателят, благодаря много за направеното изложение изложение. Сега ще чуем представителя на Генерална дирекция Земеделие, господин Койда. Благодаря, господин председателю. Както колегата вече спомена, два са докладите и е, нашата генерална дирекция отговаря за втория доклад посочване страната на происход на мляко, използвано като съставки и за така наречения малък месарски сектор, месо различно от говеждо, свинско, овче, козе и домашни птици, тъй като за тези видове месо вече има изисквания и правила – за оказване происхода, така че е, говорим за другите видове меса. Заеци, е, е, дивеч, църни и така нататък. Говорим за наистина по-малък сегмент от е, месопроизводителния сектор като цяло. Е, тук ще бъда доста кратък, защото този доклад стигна общо взето до същите изводи, както предходния. Задължителното посочване на происхода в етикета за тези продукти ще изисква доста сериозна уредба и, не, и то неоправдана и възниква въпросът веднага, защото това да се прави на европейско ниво. Има пет констатации, е, от нашия доклад. Ще ви ги представя. Е, първо, в общи линии, говорейки за оказване на происхода и тук ще отговоря на господин Бренан в предходния дебат. Докладът посочва, че потребителя е заинтересован да какъв е происхода, това е общо за двата доклада, но готовността да плаща за тази информация сред потребителите е относително е, ниска. Това е нашата констатация. Ето за това и е, дебата е доста сложен. Като говорим за млякото, млечните продукти и месата, е, ще се спра на различните сектори. Млякото, задължително посочва на происхода на млякото, сочи следното, че това ще има различно отражение върху економическите оператори. Някои ще доведат допълнителни системи за проследяване с цената на сериозни разходи, особено в граничните райони. Е, и в региони, където няма самозадоволяване е, в, е, от целия район. Може би е лесно за Великобритания, но в Германия, в Люксембург, за Нидерландия това може да е доста сложно и да наложи на фирмите друг поток на производството за съответно е, посочване на съставките също ще доведе до същия резултат. И накрая за така наречените малки меса, малкото количество месо, месо заключенията, че това ще доведе до допълнителни оперативни разходи. Затова в заключение нашия доклад също стига до заключението е, че интерес да има, е, но говорим за доброволни схеми и програми без, за етикетиране без допълнителни а, разходи и осложнения. Председателят, благодаря много за двата доклада. Имаме 8 записани за изказване. Имате по една минута. Моля ви, не повече, иначе няма да успеем. Ма oui, c'est vrai, c'est bien dommage, président. Une minute, c'est pas assez. Благодаря, господин председател. Наистина е жалко. Е, исках да чуя от комисията е, едно и също, чуваме едно и също е, и в бизнес Европ и в лесопроизводството, че бизнеса е, не държи непременно да се посочва това в етикетирането, специално в месото, но потребителите е, имат такова желание, те искат по-добро етикетиране, с, на съответна цена. Но все пак е хубаво да знаем откъде идва млякото. Не говорим за протекционизъм, от кое село, от кой район. Е, при аз, например, в знам, искам да зная дали млякото, е, което потребяваме от люк, Люксембурга или Лимбург или но, да речем, като говорим за Мартин, Мартин Шулц, който ми беше на гост, той също каза нещо подобно, така че имаме право да имаме тази информация. А, независимо от цената, това, за което говорим, е а, проучване в областта на месота. Говорим за а, уточня, а, включване на цените 0,0 0,5, като купуваме аши пармантие, да речем, ще струва с 3 цента повече, отколкото до сега. Председателят по тази тема също ще имаме възможност да говорим. Така че дискусиите не приключват. Господин Брен. Um, what, um... Благодаря. Е, подкрепям това, което каза Марк е, искам да ви дам един пример за новата технология, как може тя да ни помогне тук. Чим Никълсен в своя избирателен район има месопроизводители, които работят заедно с Куинс университета те имат кодове на своите продукти, тези кодове могат да се сканират на мобилните апарати и се вижда къде съответното теле е било отгледано, къде е било заклано и къде е било изгорено отпадъците от телето. Тоест, може да се предостави тази информация на потребителите. Особено синдикатите могат да се намесят, намесят и да опосредстват за разпространение на тази информация, но това означава допълнителни разходи. Е, четири. Е, 5 е, до 10% от населението обаче иска и би платило повече за тази информация. И то, това е нашата работа като политици да дадем възможност на тези хора да платят за тази информация и да я имат. Господин Ропе, ако не може да вземем решение на европейско равнище, трябва да дадем поне възможност на държавите членките да изберат какво да правят. Ето, например, литовските млекопроизводители. За тях взехме решение на национално равнище те да етикетират своето производство. За решението бе взето миналата година. Надигнаха се много гласове, че не се спазват европейските закони. Имам въпрос тук за, към комисията. Ако е, национален парламент вземе подобно решение, има ли право да го направи и да наложи такова изискване на националния пазар? Господин Никълсън, Вие говорихте за новите технологии, за сътрудничеството с университета Кингстън. Това е чудесно. В моята страна имаме големи проблеми с е, овце, с е, телета, с е, свине. проблемът е много специфичен за Северна Ирландия, защото стадата пасат от двете страни на границата на пасищата. Зато и аз приветствам доброволното етикетиране – това би било добре за млечния сектор. Ако потребителите са съгласни да платят допълнителните разходи, добре, може да продължим с задължително ем, етикетиране. Но мисля, че в момента доброволното етикетиране е най-разумната опция. Госпожа Хойбош, не трябва да правим разлика за какви продукти става дума. Ако човек произвежда мармалад и три пъти на ден е, трябва да получава от различни региони в Европа ягоди, е, той ще има много работа при етикетирането. При месото и млякото нещата са по-различни потребителите имат право на, на много информация, на информация, която да ги задоволява, да, да знаят откъде идват продуктите, дали това са сурови продукти, дали са е, преработени продукти. Ето, например, на, върху етикета на яйцата е описано мястото на опаковане, но аз не знам откъде идва това яйце и се ядосвам. Така че хубаво е да осигурим колкото се може повече информация за потребителите. Госпожа Шерлиер. Подкрепям това, което казва представителя на комисията. Информацията, етикетирането би трябвало да е доброволна, но трябва да обясним на хората а, какви ще са последствията от допълнителното етикетиране. Ако това означава разходи, хората ще са против. Естествено, едно такова етикетиране ще даде предимство на съответни продукти на пазара. Господин Золдо, благодаря. Аз също искам да се намеся с няколко кратки коментара. Съгласен съм когато става дума за задължителното етикетиране на происхода на продукта. Но проследяемостта, аз не зная дали това трябва да, тази идея трябва да се преследва и по-нататък. Важно е откъде идват продуктите, но тяхното проследяване не знам. Е, когато погледна доклада на комисията, виждам две неща там. Най-напред, че бизнесът ще се справи с определените, с допълнителните изисквания, но има изисквания за сектора – които са прекалено високи. И тук имам предвид прекаленото много данни, които се изискват. Разходите ще нараснат. Никой не иска да, да плаща прекалено високи цени. Това е ясно. Господин Декастро, аз ще се опитам да помогна при развързването на този гордиев възел. Сега, дали мерките трябва да са доброволни или задължителни? Може потребителите да получат просто странна информация, например домати от Китай. Или пък домати в консерва от Испания или Италия. Да, Важното е да знаем откъде идват съставките на храните, но трябва да помислим всъщност кое да е задължителният елемент, кое е най-важното за потребителите. Благодаря, госпожа Петир. Аз съм малко изненадана от предложението на комисията, защото смятам, че потребителите имат, разполагат с информация, с достатъчно информация, така че да направят своя избор. В Харватия говорихме по този въпрос и зная, че производителите могат да имат предимства, като етикетират в подробности продуктите си, защото хората биха предпочели местни храни, вместо храни, които са пътували прекалено дълго. А сега давам думата на комисията господин Мишел Фле най-напред и моля, имайте предвид, че по този въпрос ще говорим и в бъдеще, тъй като това е естествено много-много важна тема. Господин Фла. Thank you. Um благодаря. Има доста въпроси, които бяха зададени, но някой ще оставя на колегата си. Сега за проследяемостта на продуктите. От гледна точка на безопасността е хубаво да може да проследим един продукт и това ще е задължение за хранително-преработвателното предприятие. То трябва да може да проследи стъпка напред и стъпка назад продукта. Няма да има задължение за пълно проследяване на продукта. Сега на, на друга страна нарастването на цените няма да е много голямо. По отношение на въпроса на господин Де Кастро. Мястото на преработване и происхода на съставките. Ние казваме в текста, че трябва да се упомене продукт, е, происхода на съставките, ако те идват от е, място, къде различно от мястото на преработване. Това се предвижда просто за да се предотврати подвеждането на е, потребителя когато е написано, че дадена храна е произведена в Европа, пък съставките са всъщност доставени от извън Европа. На въпроса на господин Калиновски за възможностите на националните парламенти да налагат определени изисквания в сектора. Етикетирането е хармонизирана област. Регламентът дава възможност на инициатива на държавите членки, но държавите членки трябва да информират за своите мерки, особено ако става дума за задължителни мерки. Такива мерки са допустими, ако те имат за цел да защитят здравето на потребителите и техните интереси. Задължителните мерки трябва да са оправдани и трябва да има връзка между качеството на храните и техния происход и трябва да има доказателство за това, че потребителите чрез тази информация получават допълнителна добавена стойност. Естествено, мерките не трябва да са прекалено натоварващи, трябва да са пропорционални. Така че Въпросът за националните мерки е много важен, но те трябва да върват в унисон с европейските мерки. Points uh, in response to the, uh, uh, to the, to the questions and, and comments made. Uh, like my colleague, I think it is extremely important in the discussion. Разликата между проследяемостта и безопасността на продукта е много важен и uh, Естествено и трябва да се направи разликата между тези два компонента и происхода на продукта. Ние не искаме да подкопаваме безопасността на храната. Е на следващо място важен е въпроса за това дали комисията подкрепя етикетирането. Мисля, че това е така. То се вижда от инициативата, която подемаме. Но въпросът е дали в тази материя трябва да се регулира на европейско равнище и да се направи задължителна за целия бизнес сектор. Това е въпросът. Аз лично мога да кажа, че завчера купих кремвирш, който беше много ефтин, опакован в, пластмас, в пластмасова опаковка. И аз не можах чрез компютъра да разбера откъде има месото в тази кремвиш. Можах да го проследя до фе, фермера. И това е възможно, чудесно е. А, ние сме много щастливи от това развитие. Ако е, има такава система, то няма нужда да задължаваме проду... про... производителите да въвеждат задължителни мерки. И извинявайте за забележката ми за Обединеното кралство. Аз лично съжалявам за нея. Благодаря. Аз пък се извинявам за липсата на време в днешното съседание. Зная, че темата беше важна, трябваше обаче, за съжаление, да огранича времето за изказване, но секретарията си от, отбеляза, че ще говорим по въпроса и в бъдеще. А сега съобщенията на координаторите на комисията. Координаторите приеха препоръки тези препоръки от вчерашното заседание са ви разпратени на хартия и, на, и чрез имейла. Ако няма възражение, тези препоръки ще въжат за прияти. Не виждам възражение. Така че препоръките са прияти. На следващото заседание ще трябва да приемем някои корекции. Става дума за 4 регламента. Аз в началото на вчерашното заседание обявих тези проверки. до момента не са поступили възражения, трябва да ги одобрим сега, така че а, те въжат за одобрени, тъй като не са поступили възражения. Госпожа Нойт Хофер работи 9 години в секретарията. Искам да обявя, че тя трябва да ни напусне. Ние съжаляваме, тя ще ни липсва, съжаляваме, че тя трябва да ни напусне, но и желаем всичко добро за бъдеще. Освен това, трябва да отбележим една година плодотворна работа тук в комисията. Добре работихме. Много неща постигнахме. Благодаря на всички колеги, депутати, благодаря на колегите от секретарията и смятам, че с достоинство изпълнихме поставените ни задачи. Желая ви приятна лятна вакансия. Казах, тези два месеца ще са трудни за фермерите. Ние ще се ангажираме и по-нататък с тематиката и в друга форма, по друга форма. Председателят любезно благодари на преводачите и им пожелава и на тях приятна вакансия. С това казва председателят, закривам настоящото заседание. Мисля, че си заслужихме лятната почивка.